Bene. Innanzitutto una variazione dell'ordine del giorno. И така, имаме изменения на дневния ред. Предлагам осма точка от дневния ред, а именно стратегическа рамка на Европейския съюз за подпомагане на развиващите се страни да се справят с въпросите за продоволствената сигурност. Точка 8. Предлагам да отсрочим. Тоест, десета точка да излезе пред осма, тъй като колегата Тарабела, който следва да докладва по десета, следва да си тръгне по-рано. Това е единственото изменение на дневния ред, което предлагам. Ако нямате някакви други забележки, можем да смятаме протокола от предишното заседание за прият. Бих искал да ви напомня, че днешното ни заседание се предава на живо по интернет, <clears throat> а за гостите има на разположение и зала за слушане. Заседанието ни утре сутрин ще се състои в зала PHS1A002, т.е. не тук. Добре дошли на всички, добре дошъл на господин комисаря Чолос. Най-напред е, бих искал да ви напомня, че миналата седмица представях Европейския парламент на неформалното заседание на съвета на министрите на селското стопанство. Едно заседание, което е много добре организирано от Белгийското председателство. Разговорът се съсредоточи върху бъдещата реформа на ОСП и в частност ролята на така наречения първи стълб – и гъвкавостта на намесата предвид спецификата на местните потребности и динамиката на пазара. В своето изказване аз напомних позицията на Европейския парламент, парламент заявена в приятия доклад на Джордж Лайън – Посочих също така и се надявам да съм говорил в духа прият от нашата комисия, че не би следвало дебата за бъдещето на ОСП да бъде сведен, да бъде редуциран до проста бакалска сметка, което е, би довело до съперничество между националните делегации за разпределяне на ресурси в полза на една или друга държава членка. Една истинска политика, насочена е, с поглед напред към бъдещето, би следвало да държи сметка за големите глобални предизвикателства, за интересите и сигурността на гражданите. Аз съм сигурен, че ние ще бъдем в състояние да изиграем ролята си на съзаконодател с необходимото чувство на отговорност и готовност за сътрудничество с комисията и съвета. На 17 ноември тази година предстои нашият е, комисар, е, е, комисаря по селското стопанство, да ни представи съобщение на комисията за предстоящото през следващите две години. А сега, понеже господин комисаря и днес е тук, ще пристъпим към обмен на мнения с него. Той ще ни представи програмата си за работа за 2011 година една натоварена програма. Е, още тази есен се работи много е, усилено. Има важни въпроси. Е, пакетът мляко, както се казва, е сред тях. А по-нататък господин комисаря ще ни осведоми и относно стратегическата рамка, която следва да бъде приета за по-добро съгласуване между политиката на развитие на селските райони и останалите области на структурната политика. И така, господин комисар, веднага ви давам думата за встъпително слово. Благодаря, господин председател. Вие свършихте част от работата ми, е, тъй като представихте вече немалко от приоритетите, които си поставя комисията в областта на селското стопанство до края на тази година, но това, мисля, е свидетелство и за доброто сътрудничество между Европейската комисия и Комисията по селското стопанство на Европейския парламент. Е, и аз вече ви казах, нека го кажа и пред всички. Е, благодарен съм ви, е, че ме поканихте за пореден път да се срещна с вас. За мен винаги е било удоволствие да, да работя с вас. И все пак за първ път съм тук като член на Европейската комисия, за да ви представя работната програма. Това изцяло в духа на Лисабонския договор и на изказването на председателя на комисията Барозо пред пленарната зала на Европейския парламент. Имаме повод, е, следователно, по-конкретно да се занимаем с въпросите за селското стопанство. И нека повторя казаното вече от господин председателя. На 17 ноември след обед е, ще се явя отново пред вас, за да ви представя горещо от фурната, така да се каже, съобщението на комисията за политиката в областта на селското стопанство. Веднага след заседанието на колегиума на комисията, който очаквам да приеме съобщението, ще дойда при вас, за да подхванем диалога с Европейския парламент по тези въпроси. Но, най-напред, онова, което е важно е, за самия мен е, до края на тази година е да напредваме по график, да спазим графика, който е, сме обсъдили с координаторите на политическите групи във вашата комисия по клаузите на Лисабонския договор. Поели сме ангажименти, график за съгласуване на работата, така че до края на тази година да можем да ви представим съгласуването с новите разпоредби, с новите положения на Лисабонския договор в областта на селското стопанство по четирите най-важни е, регламента, обща организация на пазара, развитие на селските райони, е, обща селско-стопанска политика и на четвърто място преките плащания. Нещата вървят за сега е, по график, графика, който изработихме заедно. Скоро ще мога да ви е, представя е, онова, което е решено по преките плащания и развитието на селските райони, а в началото на месец декември ще ви информирам и за останалите два регламента за общата организация на пазара, единната обща организация на пазара и финансирането на ОСП. От там нататък ще постъпят десетина е, предложения във връзка с факултативната модулация, биологичното производство, е, плодови сокове, ароматни вина, е, спиртни напитки и така нататък. И през 2011 година, както казах, ще продължим с не толкова важните, вероятно, регламенти, които във всеки случай имат своето място в рамките на ОСП. Както знаете, законодателството е значително по обем – до края на годината, казвам, ще ви дадем възможност да, да участвате активно в сърцевината на реформата и вече през 2011 ще се захванем с останалото. Когато разговарях е, с координаторите, аз е, посочих, е, че графикът, който обхваща 2010, 2011 и до някъде 2012, е, е такъв не защото работим бавно, а защото обемът на работата е значителен и трябва да бъде обезпечен от е, моите е, сътрудници успоредно е, с изготвянето на законодателния пакет за реформата на ОСП, който предстои да бъде представен, който бе представен миналия месец юли. Но както казах, каза го от самото начало, целта е най-важните елементи от законодателството на ОСП да бъдат съгласувани с положенията на Лисабонския договор до края на тази година. Някои уточнения бих искал да направя сега във връзка с една идея, която се обсъжда в печата – Става въпрос за общото писмо с комисаря Хан за стратегически насоки на фонда за развитие на селските райони, кохезионните фондове, социалния фонд и фонда за риболова. От самото начало бих искал да изясня едно нещо, ако то не е станало ясно до сега. Тук не става Въпрос за отказ от програмата за развитието на селските райони е, или за създаването на един единствен структурен фонд. Всеки от фондовете си остава със свой бюджет, със свои цели и със съответния регламент за освояване на фонда. Единственото, което предлагаме е да се приеме обща стратегическа рамка която да гарантира синергията, координацията между тези четири финансови инструмента. Знаете, още когато по време на изслушването, преди да бъда избран за комисар, категорично заявих, че политиката за развитие на селските райони се вписва изцяло в рамките на ОСП, но пък аз държа да постигна по-висока степен на координация с останалите структурни инструменти. И това е в наш интерес. Това е в интерес на унези, които реализират общата селскостопанска политика и политиката за развитие на селските райони. Да се гарантира една по-висока степен на ефикасност на място. Целта е да бъдат избегнати така наречените бели полета, които е, не са обхванати нито от този фонд, нито от другите фондове. Да, да, да, целта е да бъдат избегнати всякакви недоразумения на местно равнище, а и е, да се облегчи освояването на средствата в полза на отделните е, бенефициери, физически лица, местни общности, е, търговски дружества, органи на местно или областно самоуправление. Така че само за това става въпрос. По-висока степен на координация между четирите финансови инструмента, която, между другото, според мен, ще даде възможност на ОСП чрез политиката за развитие на селските райони да допринесе в по-голяма степен за реализацията на стратегията С 2020. Държах да направя това уточнение наистина, Ето, ето това са причините да подема посочената инициатива. По-нататък, какво предстои до края на годината? Е, нека кажа отново, е, още един важен законодателен пакет е, предстои, за който вече имах повод да разговарям с Европейския парламент. Пакетът качество. През декември месец ще внеса този нормативен пакет, който ще видите, ще отговори на редица от въпросите, засегнати в доклада Скота, прият от парламента, нормативен пакет, чиято цел е да гарантира по-висока степен на защита и по- ясно определение на параметрите на качеството, на, на происхода на селскостопанската продукция и още е, да е, надявам се е, да, да се засили защитата на традиционните селскостопански специалитети а и нещо ново, което проистича от проведената дискусия, въвеждането на етикетиране на местната продукция, система на регламентирано пускане на пазара на произведения от планинските селскостопански райони, между другото. При това ще трябва да бъдат адаптирани други действащи регламенти и така ще се даде възможност да се гарантира е, происхода на продукцията със съответното обозначение за происход. Пак до края на годината, успоредно с работата по качеството, ще внесем е, пакет е, нормативни, проекто нормативни актове за млякото. Тук имаме предвид заключенията на групата на високо равнище. Знам, че вашата комисия е, е обсъждала този въпрос, съветът също. Главната ми цел тук е да предоставя на млекопроизводителите, а и на, на стопанските субекти в този е, подотрасъл, инструментите да се подготвят за времето след отпадането на млечните квоти. Решението за отмяната на млечните квоти е, е, вече е прието и лекопроизводството следва да разполага с инструменти, които оттам нататък да му гарантират стабилност и перспектива, за да могат хората уверено да влагат капитали в този подотрасъл. Няколко са елементите, които в съчетание, според мен, ще е, дадат е, положителен ефект. Ще бъдат е, заздравени, укрепени професионалните сдружения на млекопроизводителите, договорните условия ще бъдат уредени, по-изчистена ще бъде ролята на професионалното съсловие, ще се гарантира по-голяма прозрачност на, на пазара, така че тези съсловия, тези сдружения да могат да играят своята роля и на местно равнище при договарянето на изкупните цени, въз основа на ясни и прозрачни данни за конюнктурата, за развитието на пазара, като цени и произведена продукция. По-нататък споменах е, съобщението на комисията, което предстои да представим през месец ноември. Е, е, с него ще <coughs> бъде лансиран процес на допитване до обществеността. Парламентът се готви за изпълнение на ролята си на съзаконодател по следващия е, законодателен пакет. Е, той ще бъде внесен в началото на месец юли до година, но от ноември тази година нататък ще можем да започнем вече предварителния разговор по него. Ето това са главните законодателни проекти, е, по които работим и по които ще имаме повод да разговаряме още до края на тази година. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви, уважаеми Дачан. Дълъг е списъка на желаящите да се изкажат. Ще започнем веднага с председателите на групи Албердес. Благодаря, господин председател. Господин комисар, много ви благодаря за това, че сте в нашата комисия днес, че сте готов да дискутирате с нас. Съвсем кратък ще бъде, тъй като е дълъг списъка на желаящите да се изкажа. Ние ще се погрижим, мога да ви убедя, е, че ще бъдат приложени мерките предвидени в Лисабонския договор и изхождам от това, че парламента в бъдеще, както предвиждат Лисабонските договори, ще бъде включен в вземането на различните решения. Аз се радвам на това, което казахте за пакета за каличеството и по пакета мляко имам въпрос. Във вашите предложения ще включите ли а, запазване на инструментите за ред на пазара, за да могат тези инструменти да не служат на ценообразуването, а в кризисни случаи да са на разположение, когато са нужни. В миналата година видяхме колко е важно в областта на млякото да имаме такива пазарни инструменти. Чай, чай. Относно темата с а, написаното писмо до председателят, не искам да ви давам съвети, но може би може да избегнете такива неясни неща, когато такива за такива писма информирате нашата комисия, чрез писмо до председателя на нашата комисия, е, за да сме наясно, когато бъдат изпратени такива писма, защото иначе ние не знаехме въобще за такива писма. Е, и, и това води до различни а, мнения в нашата група. Ние се радваме за редицата задачи, с които ще се занимаваме в бъдеще в нашата комисия. Членовете на моята политическа група и на другите политически групи са високо мотивирани, за да можем да пристъпим към работата и виждаме добри перспективи за селското стопанство в Европа в резултат на нашата съвместна работа. Радвам се на сътрудничеството с вас. Благодаря ви. Благодаря, Алберт Луис Абресон. Благодаря, господин председател. Искам да изразя своето задоволство, господин комисар, за това, че днес сте тук. Готови сме напълно да работим с комисията. Отдадени сме на работната програма, която ни представихте. Може да разчитате на нашата група. Два въпроса първо, писмото, което току-що споменахте от двамата комисари, нашата група много хареса това писмо. Става въпрос за една от точките в документа с насоките за бъдещето на ОСП. Този документ одобрихме през април миналата година. За нашата група беше удовлетворително да видим, че комисаря отговори на нашия призив. Как възнамерявате да осъществите взаимовръзката между различните фондове? Бихте ли дали малко повече подробности? Имам и един политически въпрос. Миналата седмица, както знаете, двама министри от най-влиятелните страни в Европейския съюз взеха решение и изготвиха документ. В този документ има един аспект, на който трябва да реагираме и то категорично. В този документ френския и германския министр заявиха, че преди да има каквито и да било преговори, преди да има каквито да било критерии за намаляване на помощта, то финансирането трябва да се запази, както е в момента. Това е притеснителна позиция за всички нас, които искат ОСП да е справедлива, даже по-справедлива за бъдеще и да е полезна за земеделските стопани. Какво смятате вие, господин комисар, по този въпрос, който просто ни притеснява? Още нещо, господин комисар. Трябва да отчетем тези непредвидени обстоятелства, които се случват. Има увеличаване на зърнените храни, на техните цени – моята страна вече стана пословична в медиите с постоянно нарастващите цени и това води до увеличаване на цените на месото. Искам да попитам какво смята господин комисаря по този въпрос и можем ли да очакваме още по-големи увеличения на цените? Имате ли план за справяне с този проблем? Извинявам се, че говорих толкова дълго. Джордж Лайан има думата. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към приветствията и поздравите за господин Чолос. Нашата комисия има доста задачи, доста работа. Аз искам да поговоря малко повече по сроковете и графиците. С тази ос за изпълнение, която вие ни представихте и с започването на реформата на ОСП, смятате ли, че ще успеем да спазим сроковете, тъй като доста работа сме предвидели? И с оглед на законодателството за изпълнение във връзка с Лисабонския договор, смятате ли, че ще успеете да преминете без проблем през парламентарния процес? Втория ми въпрос е свързан с онова споразумение, което приветствам – разделянето на бюджета върху четирите области. Кажете малко повече за стратегическия подход на различните комисари по отношение на бюджетния въпрос. Това е нещо изключително важно. И накрая законодателния пакет за районите с природни ограничения няма нищо казано по отношение на сроковете. Доколкото знам, разполагате с картите на държавите членки разглеждате различните биофизически критерии. Бихте ли пояснили къде трябва да се работи допълнително и готов ли сте да предложите законодателство заедно с законодателството, което ще е свързано с новата ОСП? Благодаря. Благодаря, Джеймс Никълсън има думата. Благодаря, господин председател. Присъединявам се към онова, което вече беше казано дълъг списък с желащи да зададат въпроси, значи ще трябва да поспестим малко време. Нашата комисия ще работи изключително усилено с оглед на дългия списък от цели. Това ще бъде не само следващите няколко месеца, а следващите няколко години. Мисля си, господин комисар, че е време да се премине към действия, не само да се слуша и да се говори, защото в обществото има много спекулации, много хора се притесняват от това, което чуват. Предизвикателството сега пред нашата комисия е как тя да поеме своите отговорности като съзаконодател по отношение на бъдещето и реформата на ОСП. Трябва да поемем тази отговорност, тъй като тя е много тежка трябва да се присъединя към нещо, което беше казано. Не е добре ние като членове на нашата комисия да четем в вестниците вашите коментари относно общото писмо. Това не е нещо добро. Трябва да ни информирате, когато информирате за промени. И още нещо. Въобще не съм убеден, че обединяването на развитието на селските райони, рибарството и така нататък в една сфера под една шапка ще ни облегчи от бюрократична гледна точка. Вие казвате, че това ще е така, че ще се спесят средства, но аз не съм убеден, господин комисара. Естествено, аз съм готов да работя с вас и се присъединявам към Луис относно нестабилността на пазара. Нестабилността и цените не са проблем само в Португалия. Те са проблем навсякъде. Зърнените храни, месото. В моята страна цените нарастват постоянно и вече с, с 125% по-високи, отколкото преди. Какво да направим с тази нестабилност на пазара? Благодаря. Е, Джеймс Мартин е парола. Благодаря, Мартин Хослинг. Я, комисар. Господин комисар, имаме обемиста програма, която ни предстои – парламента желая да участва в вземането на решение. Тази задача със сигурност ще я приемем. Ще разясниме на държавите членки, че имаме интерес да надхвърлиме интересите на отделните държави. Както каза колегата, господин комисар, считам за добро това, което направихте предварително, особено Конгреса през юли, където беше включена широката общественост и обсъжданията показаха че обществеността има силен интерес към селско-стопанската политика, защото тя носи доходи не само на селските стопани, но и в други сектори и се отразява добре на цялото общество. Ето защо при в този процес на обсъждане трябва да продължим напред, като се включим и ние, като парламентаристи. В край на краища, на края на деня, като съскостопански специалисти трябва да е, уточниме финансовите условия. Нужна ни е политика, която е доста широка в областта на селското стопанство. Има няколко важни парламентарни доклади през последното време, които, в които включват аграрната реформа. Дали вие се възползвахте от тези доклади? И по-конкретен въпрос за млекото. По последната комисия, последното заседание разисквахме относно пазар. Имаше много колеги и колежки, които поставиха в запрос за включването на производителите, но и за стабилността на пазара, ограничаване на количествата, контрол на пазара. Обсъждахме тези въпроси. Дали вие в тези насоки ще направите предложение или ще кажете няма регулиране на количествата? Това е един интересен въпрос и ще ви бъда благодарен, ако дадете разяснения. Тъй като редица от нас бяха объркани относно развитието в селскостопанските райони. И това е ключова задача на нашата комисия по селското стопанство. Ние не искаме да я дадеме на друг тази задача. Искаме една обща, съвместна линия. Относно е, относно стопанство е важно да създадем стабилна рамка и трябва да се отличаваме от политиката през последните години, която беше насочена към световните пазарти, пазари. Трябва да дадем перспектива на стопанските фермери, надхвърляща тези 5 години. В какви насоки ще върви с стопанската политика, господин комисар? Аз е, се надявам, че вие ще поставите верните аспекти във вашето съобщение през месец е, през месеца, което се очаква. Предлагаме ви конструктивна работа следния месец, че активно искаме да участваме в процеса. Благодаря. Благодаря, Мартин. Фонтана Лаброва. Искал да благодаря на господин комисаря, тъй като той е, се отзовава на нашите покани, вслушва се в онова, което имаме да кажем. Аз много се радвам, че взел предвид доклада на колегата Скота е, относно качеството. И в тази връзка, относно нормативния пакет за качеството, да ви питам, е, можем ли да приемем хипотезата, че в този нормативен пакет се съдържа нещо, благодарение на което би се сложил край на вноса на нискокачествена продукция от трети страни, която представя фактически нелоялна конкуренция, затрудняваща в значителна степен на европейските селскостопански производители. Надявам се съвсем скоро да е, сложим край на тази порочна практика. Благодаря председателят. Сега ще Продължим по-нататък. 16 души са се записали за изказване и имайки предвид, че ни предстои много важен семинар, а и това, че все пак господин комисаря трябва да може да отговори, аз бих му предложил да, да ми подскаже кога да спра изказващите се, за да, за да му дам възможност да обобщи. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, добре дошли при нас в Комисията по селско стопанство и развитие на селските райони. Радвам се, че търсите контакт с нас и искате да обсъждаме заедно нещата относно сътрудничеството с другите комисари. Мисля, че са ясни нещата и всички изказали се ясно казаха, че от една страна това е необходимо, от друга страна обаче е важно съгласуването относно това как ще вървим напред, за да няма паралелна работа. Искам експлицитно да поставя въпроса, колегата Лайн го спомена, важно е да говорим с другите комисари. Един от най-важните точки е с комисаря по бюджета относно това как да намерим общи решения. Е, ние трябва да отговориме на обществените очаквания Имам един а, друг въпрос. Доколко господин комисар, като наш комисар, сте включени в двустранните преговори? Ние имаме споразумение с Корея. Аз съм първата вице-председателка на делегацията с Канада и забелязвам, че в търговското споразумение с Канада, според моето чувство, а, няма ви, а, преговори на високо ниво в селското стопанство, индустрията на по-високо ниво и търговията. Можете ли да съобщите какво мислите по този въпрос? И големият въпрос е вие как сте включени в този процес? Благодаря ви. Комисарят ще отговори на всички въпроси. Ще дам думата на няколко колеги, след което той ще отговори на първия цикъл от въпроси, след това ще следва втория цикъл от въпроси. Господин Картиес. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря ви за присъствието сред нас. Вие ни представихте работния план – Не искам да задам въпроси, които вече бяха зададени от колегите. Въпроса за бъдещето на ОСП. Е, имаме възможност да обмениме мнение по тази тема. Ще продължиме разговорите. 17 ноември ще бъде е, деня, до когато ще можем да анализираме предложението на комисията. Сега искам да поставя съвсем конкретен въпрос. Един колега спомена, но е важно да получим отговор от комисията. Това е по темата относно цената на пшеницата е как тя се отразява на цените на месото. Има ли отражение върху други сектори? Това повишаване на цената. Например, върху цената на свинското месо и по-специално свинете. Местната продукция е свържена с хранително-вкусовата промишленост. 5% от разходите в местната промишленост се получава от цените на хранително-вкусовата промишленост. Как искате да реагирате на това положение? Имате ли достатъчно резерви? Вчера чух че е поета инициатива и искам да знам дали е вярна тази новина, как комиса, комисията ще реши на този проблем. Благодаря ви. Марк Парабела. Благодаря, господин председател. Господин комисар, на 14 септември бе прията френско-германска е, позиция, е, посветена на общата селскостопанска политика до 2013 година. Слабост на тази обща френско-германска позиция е, че е, по нея глобалния контекст е, и значителната изменчивост на цените е, е някакъв фатализъм, който не може да бъде избегнат. И аз бих искал е, да знам дали вие смятате, че това наистина е реална заплаха е, или дори някаква форма на, на фатализъм. Или пък бихме могли да очакваме в съобщението, което предстои да внесете на 17 ноември, да включите нещо, което да изпреварва събитията, да, да се намеси в ценовия механизъм. Знаем, че днес огромната изменчивост на селскостопанските цени е главният враг на селскостопанските производители. Благодаря. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, Комисията предлага държавите членки да имат възможност да ограничават или да забраняват генетично модифицираните организми на своята територия или на част от своята територия, ако и дори ако ГМО са били разрешени вече на европейско ниво. Затова моят въпрос е следния комисията отчита ли разликите в конкурентоспособността в различните държави членки в рамките на ОСП, защото някои страни могат да забранят ГМО, други могат да не ги забранят, затова може да има изкривяване на конкуренцията. Как виждате и отношенията между комисията и Световната търговска организация в тази връзка. Благодаря. Господин Яр. Благодаря, господин председател. Два кратки въпроса към комисаря. Искам да подчертая това, което носи стратегическия документ за селските райони. един апел към комисаря да внимава, да не се развява само знамето за координация и да стигне до плащания, големи финансови разходи. А важно е да имаме добър поглед в, относно развитието на селските райони. Втория въпрос е за а, областите, а, които са с а, нарушена структура как може по-бързо да придвижиме е, тези проблеми там. Мишел Антем. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин комисар, че отново се озовахте на нашата е, покана. Най-напред от името на господин Бердесия и от свое име, аз бих искал да уверя колегата Сантос, че е, позицията на нашите две е, правителства, очевидно на Франция и Германия, не под наслов искаме си обратно парите. Става въпрос за това, че не могат да бъдат поети конкретни ангажименти, доколкото не е, не е известна схемата. Това е нещо съвсем друго. И в тази връзка бих искал да попитам господин комисаря, в частност за нормативната уредба на млякото, която предстои да бъде внесена тази е, есен. Е, бих искал да му обърна внимание на е, загрижеността, на опасенията, които се ширят сред хората на място, на село. Аз получавам писма от тях и научавам, че за пръв път няма да могат да си осигурят необходимите средства, за да отгледат децата си. Трябва да ви кажа, че това писмо ме, ме трогна и, и то представя една реалност, която за съжаление е, е факт и то е, от години е, в млекопроизводството. Ние сме зад вас, ние ви подкрепяме, господин комисар. Разбира се, и още повече, според мен, трябва да ви подкрепяме, ако някой от ваши колеги не иска да играят играта и не ви облегчават работата. Аз казах, че на, на Конгреса на, на месото в Аржентина е, е, представителите на Меркосур са направили предложение за още 400 милиона допълнителен внос на месо в Европа. Направили са предложение пред представители на Европейския съюз. Надявам се вие да не подкрепяте тази идея, но ако представители на комисията, които отговарят е, за преговорите в областта на международните форуми, е, ни забиват такъв нож в гърба, е, аз не виждам как бихме могли да се справим. И нито ние, нито вие не бихме могли повече с гордост да, да встъпим в търговски преговори с нашите международни партньори, просто защото се лишаваме по този начин, поради тези противоречия, от довери. И аз настоявам във всеки случай комисията, ако обича, да не ни предава. Мишел Деланж, парола. Yes, thank you, Mr. Chairman, and thank you, Commissioner, for... Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за това, че сте тук. Моят въпрос също е от хоризонтален характер. Става въпрос за последователността на действията на Европейската комисия, както подчерта и предния оратор. По отношение на конкурентоспособността, много от предложенията, които комисията прави, са свързани с тази конкурентоспособност, например предложенията за млякото, имат сериозна връзка с този въпрос не можем само във вакуум да разглеждаме всички политики в рамките на ОСП. Можем ли да очакваме, че в предверието на този дебат за бъдещето на ОСП ще има някакъв сигнал от комисията за това как дебата за реформата ще бъде обвързан с дебата за конкурентоспособността. Мисля си, че не може да има сериозна дискусия за ОСП без да се говори за политиката по конкурентоспособността. А в момента остана впечатлението, че комисията изпраща смесени сигнали по тези два различни въпроса. Така че е добре да ни дадете ясна информация. Подготвя ли се нещо, високо ще оценя е, конкретна информация. Благодаря сега е, госпожа Гарсия. Благодаря. Господин комисар, благодаря ви за това, че сте сред нас. Може би е добре да поговорим малко за основната идея в работната програма за 2011 година, а именно реформата за ОСП, тъй като тя заема централно място. Може ли да кажете малко повече за критериите, които комисията ще използва за преразпределението може да поговорите малко повече и за така нареченото и противоречиво единно плащане за стопанствата възоснова на техния размер, тяхната големина. Ще има проблеми за сектора в Испания, говоря за животновътството, тъй като там имаме интензивно животновътство. Смятате ли да уважите разделянето между различните типове географски указания, когато става въпрос за етикетирането? Кога ще можем да гарантираме, че европейските потребители ще могат да получават качествени продукти в Европейския съюз? С други думи, кога ще се изготви календар за качество спрямо продуктите, които, които идват от трети страни. Европейските производители много често е, произвеждат висококачествена продукция, но можем ли да очакваме от трети страни да спазват същите стандарти? Господин председател, колегата Мартин няма как да се присъедини към нас. Е, тя беше в една мисия за наблюдение в Венецуела и конфискуваха паспорта, така че тя не можа да напусне Венецуела. Но тя работи по една програма за регионите, като Канарските острови, например. Какво ще кажете за тази програма за районите? Херберт Хофман. Благодаря, комисар. Е, господин комисар, че сте тук и сте на разположение за отговори на нашите въпроси. На две неща искам да се спра. Първото, е, става дума за райони с неблагоприятни природни условия, за което спомена колегата помолихме комисията да представи своето предложение. Не става дума за пакета с стопанската реформа, а отделно. Смятам, че това е важна тема, която не трябва да потъне в големия компромис. И за това смятам, че Положението в районите с неблагоприятни природни условия и планинските райони е от голямо значение и в бъдеще трябва да се използва принципа на субсидиарността, по който до сега се работеше в отделните страни да се запази той. Но това дали ще бъде запазено, като се има предвид първия стълб и а, строгата рамка. Второ, Искам да се върна на това, по което споменаха двама колеги. Преговори с трети страни. Говореше се за Канада и Меркосур държавите, но и Марокко също е важно. Чуваме, че има преговори с Марокко. Марокко е много важна държава за производството на съскостопански продукти в моят държава като плодове и зеленчуци, например, е, това е държава, която е съвсем близко до Европейския съюз. Транспортните разходи не са без значение поради близостта, поради това е спешно необходимо да да не, да не откриваме широко вратите за такъв пазар. Той е широко либерализиран. Важно е европейските производители да ги запазим от ценовата война с мароканските продукти. Благодаря. Благодаря. Един известен проблем – е това Марокко. Госпожа Магинес. Now, Сега работи. Благодаря така или иначе. И аз благодаря на комисаря. По отношение на координацията на политиките между комисарите, аз искам да подкрепя това, което беше казано относно търговската политика и селско-стопанската политика, защото реформираме селското стопанство. В същото време обаче по отношение на търговията правим нещо, което е противно на интереса и на потребителите, и на производителите трябва да се защитава интереса на европейските производители, когато става въпрос за търговските преговори. На второ място, по отношение на съобщението, което очакваме на 17 ноември, мисля си, че то е много навременно и очаквам да видя какви са сигналите от комисията относно възможностите за действие по отношение на разпределението на плащанията, Фермерите също чакат такава информация. Знам, че ще бъдете в Ирландия тази седмица. Искам обаче да ви кажа, че там на място има голяма несигурност и фермерите се опитват да отгапнат какво смята комисията. Значи по-добре да говорите направо, вместо да изпращате косвени сигнали или пък погрешни сигнали, които да заблуждават хората. По отношение на парите за развитие, знам, че една държава членка сега планира прехвърляне от развитието на селските райони към други сектори, защото има проблем с е, съфинансирането по различните схеми. Какво ще кажете за тези схеми? Какво ще стане в тези държави членки, които искат да използват финансиране от е, Фонда за развитието на селските райони в други сектори? По отношение на млякото и договорите, свързани с е, млякото. Някои държави членки и селски стопани се притесняват, че има замяна на квотите с договорите и накрая по отношение на животинския транспорт и законодателството, което се предвижда, вместо да предвиждаме такова законодателство, по-добре е да преразгледаме е, настоящото, защото много често повече не означава по-добро и понякога може да означава и по-лошо. Добре е дошъл в Ирландия, очаквам да ви видя там в петък. Благодаря. Благодаря. Госпожа Магинес, Жозе Бове. Е, благодаря, господин комисар. Извинявам се, че закъснях. Е, влака е, е, нещо не дойде на време. Знаете, това е новина. Когато идва на време, едва ли е новина. Но, три неща искам да повдигна. Първото вече, прочим, се каза доклада, който внесох в парламента, който бе прият с голямо мнозинство. Той съдържаше три важни момента. Себестойността на продукцията, прозрачността на разпространителската верига, е, е, в която днес се губят печалбите. И на трето място борбата с е, спекулантите. Аз не се боя да, да наричам така нещата. Чуждестранни играчи на пазара на зърни храни днес чисто и просто спекулират и едва 7% от транзакциите е, в световен мащаб съответстват на реалните физически количества на пазара. 73% са чиста спекулация. Е, това е проблем от съществен характер и аз предполагам, че вие, господин комисар, сте обсъдили тези въпроси с колегата си, комисаря Барние. За мен е това е въпрос от централно значение, който предшества, е по-високо по значение от въпроса за ОСП. По-нататък за качеството. Знам, че вие отдавате голямо значение на този въпрос. Проблемът днес е, че в Европа се развиват редица проекти, които противоречат на логиката на качеството и могат да опустошат е, селските райони. Да вземем един проект за кланица е, в Долна Саксония, наскоро го, го посетих. Този обект предвижда се 27 000 пилета да бъдат колени на час в тази кланица. Това е колосален мащаб. Ще има повече от 500 е, е, хиляди е, пилета, които ще трябва да бъдат подавани а имайки а, а, предвид селскостопанска диверсификация а, на Европа, подобен проект, а, струва ми се, застрашава и економически, и социално, и екологично, разбира се, а, а, достигнатото състояние. Да не говорим за хуманното отношение към животните. Що за селско стопанство развиваме? Да не говорим за други проекти, като тези в Полша, където фирмата Смитфилд, строи огромни е, свине ферми, е, е, в противоречие с европейските норми. Така че политика на качеството да, но на цялата територия, а не само в някакви оазиси на качеството. И на трето място за млекопроизводството каза се да, прозрачност, ясни договори, средства за водене на е, преговори и всички участници в процеса да бъдат включени в е, междупрофесионалните е, организации. Има, за съжаление, е, някои страни, каквато е и моята, в които тези организации имат частно правен, затворен характер, а трябва да са достъпни за всички. И най-сетне, за да не отнея много време, вече тук що бе повдигнат въпроса за ГМО, повечето от 27-те държави членки на е, срещата си миналата седмица заявиха, че са против или дори са враждебно настроени към предложението на е, комисаря Дали. И е необходимо дебатът за генетично модифицираните организми да се засили на, на равнището на Европейския съюз, да се види до, до каква степен е възможно да съжителства традиционното селско стопанство и генетично а, а, модифицирано. За е, съжаление, разбира се, тук се намесват и транснационалните е, компании е, със своята не особено благовидна роля и всичко това хвърля сянка върху доверието в общата селско-стопанска политика. Извинете ме, господин председател, ако сега поговорим малко по точка 11, но комисария днес е тук, пък утре няма да го има. Господин комисар, днес очертахте бъдещото законодателство. Щяхме да му вярваме повече на това бъдещо законодателство, ако старото законодателство се прилагаше както трябва. Говоря за законодателството за носачките и за клетките за носачки. Това законодателство трябва да влезе в сила на 1 януари 2012 година. Знаем, че от тази дата нататък няма да има равнопоставено положение и равно разпределение в Европейския съюз. Някои страни, като Великобритания, ще отговарят на 99%, други не. Какво ще направи комисията за разликите в разходите на птица. Трябва да се справим с този проблем. Трябва да има е, добро етикетиране или пък е, да е, се от въведе забрана за вкарването на птици в клетки. Господин Шикерски. Благодаря. Господин комисар. Когато формулираме новата рамка за ОСП, би трябвало да използваме общностното законодателство в тази област. Искам да насоча вашето внимание към някои проблемни въпроси, например диференциацията. В а, европейското селско стопанство, разликите в климата, разликите в структурата. Ще може ли да се обедини ОСП да се унифицира по такъв начин, така че да не се намалява нейната ефективност. Ще е много трудно да се използват едни и същи инструменти в различни условия, в различни стопанства, за различен тип фермерска дейност. Още един въпрос. Запазването на земеделието в много трудни условия. Тук не говоря само за районите с неблагоприятно положение. Говоря за области, в които продукцията просто изчезва и ако няма подкрепа за нея, то производството просто ще изчезне. Още един въпрос. Тук не говорим за чувствителни въпроси. Не говорим за интервенцията. В сърското стопанство обаче, поради различни климатични особености, например, бихме могли да разрушим напълно пазара, ако не предоставим никаква подкрепа. Значи до някаква степен в ограничен мащаб би трябвало да има интервенция, например, е, на пазара на зърнените храни, защото няма да има стабилност, ако няма такава интервенция. Още един проблем. Разделянето на развитието на регионите и развитието на селските райони. Къде започва едното и къде свършва другото. Ако говорим за развитие на селските райони, тук влизат а, твърде много елементи. Те трябва да бъдат прехвърлени към регионалното развитие. Искам да ви поздравя и да ви помоля да обясните специфичния характер на ОСП и на законодателството свързано с нея и на обществеността и на политиците, защото ако попитате по някои политици откъде млякото, те казват ми купуваме си го от магазина. Благодаря, господин Шмидт. Благодаря. Е, сигурен съм, че на този етап на комисаря вече не му се живее, така че ще задам три кратки въпроса. Стратегията за качеството. Доклада Скота беше отличен, е, само че по отношение на етикетирането за происхода, да, потребители го искат. Това е мярка, която е, е добра и я приветстваме. По отношение на транспорта, Радвам се, че работите по тази тема, но както каза и Майрет Магинес, ключа не е по вече законодателство, по-важно е да се прилага съществуващото законодателство. По отношение на районите в неблагоприятно положение, тази тема я обсъждаме от дълго време и тя е сложна. Разбирам, че това е така. Може ли обаче да ни кажете как са нещата в момента, какво е състоянието на нещата и откъде ще отидем къде ще отидем от тук нататък? Бачеловски и след това Албеш. Дякую, пане комисажу, за представяне. Благодаря. Господин комисар, за представянето на вашия план за законодателство. Темите са много важни. Два въпроса искам да засегна. Има редица демонстрации на е, животновъди, които се занимават с говедовътство и с а, е, е, отглеждането на овце и кози. Белгийските, германските, холандските производители е, представиха една бюрократична система. Един от а, тях ми каза как се връща вечер вкъщи и овцете си почиват, кучетата си почиват, обаче фермера, който е на 60 години, ще трябва да седне пред компютъри в продължение на 5-6 часа да описва какво му се е случило през изминалия ден. Информацията не е достатъчна, данните не са достатъчни, не може да се проследи достатъчно добре какво става с отделните животни. Чували ли сте и вие за подобни сигнали? Смята ли комисията да промени това положение по някакъв начин? Другия ми коментар е свързан с ГМО. Какво смятате по този въпрос, защото Европейския съюз подкрепя биоразнообразието, а ГМО е в разрез с биоразнообразието? Ще изключите ли ГМО от а, финансовата подкрепа? Смятате ли, че трябва да се приложи едно такова решение? Подкрепям господин Бове, който говори за проблема с големите, огромните стопанства и ферми. Комисията трябва да се заеме с проблема, защото селското стопанство се превръща в един огромен индустриален сектор, а това е против хуманното отношение към животните и против здравеопазването на хората. Какво смятате вие? Присъединявам се към тези притеснения. Вице-президенте Николеско заместник председателя Николеско. Домнуле комисар, три întrebări scurte și foarte... Благодаря, господин комисар. Три съвсем кратки въпроса. Вие вече ни представихте графика на работата на комисията по законодателната дейност. Знам, че сте провели много важна среща с Европейската федерация на младите е, земеделски стопани. Е, която проявява значителен интерес към е, програмата за насърчаване заселването на младите на село. И аз е, бих искал да знам къде е място на тази програма в бъдещата програма за развитие на селските райони и как ще стане тя по-достъпна и по-ефикасна. Питам също дали предвиждате конкретни мерки за полупазарното земеделие и споделям е, казаното от колегите, които е, говориха за общата позиция на Франция и на Германия относно бъдещето на ОСП. Е, Франция и Германия отхвърлят определеното фиксирано равнище на преките плащания и се изказват в подкрепа на е, нетната бюджетна вноска на държавите е, членки. Аз не съм съвсем наясно какво означава това. Бихте ли разяснил? И последните двама изказващи се по списъка, казва председател господин Рюбик. Благодаря, господин председателю. Искам да изразя своето задоволство от това, че идвате достатъчно често в нашата комисия, господин комисар, и че изслушвате не само представителите на правителствата, но и представителите на гражданите. Моите избиратели от селско-стопанския сектор в Латвия се притесняват, че много се говори за уравняването на преките плащания. Не може в една страна тези плащания да са между 4 и 6 пъти по-малки, отколкото в други страни. Това изкривява конкуренцията. В момента се говори за напълното премахване на този вид плащания. Някои казват, че тези плащания трябва да са обвързани с производството, други казват, че това не трябва да се случва. Искам да разбера, господин комисар, какво ще се направи от юридическа гледна точка, за да се установи справедливост. Алвеш. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Селските стопани в моя район са много притеснени и аз също съм притеснен. Виждаме, че идва края на разпоредбите, свързани с снабдяването. Има участие на пазара, изкривяване на пазара от страна на големи мултинационални компании – Говори се за възможността американците да се върнат към тези разпоредби за снабдяването, комисар Левандовски казва, че трябва да оцеляваме с по-малко средства. Това чухме в комисията по регионално развитие. Моят въпрос е следния. Смята ли, че комисията, че мерките за регулация на пазара трябва да надхвърлят областта на маркетинга? Благодаря. Стоянов, последно изказване. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда съвсем кратък с един много конкретен въпрос, който касае а, директните плащания по отношение специално на България и Румъния. Както всички знаем, за България и за Румъния, особено вие, господин комисар, съм сигурен, че знаете отлично, тези плащания са, не са само една част от тях се предоставят на земеделските стопани и това положение за сега се предвижда да остане до 2016 година. А, има ли намерение комисията, тъй като тук в парламентарната комисия няколко пъти е бил повдиган този въпрос и моето впечатление е, че колегите са а, против този двоен стандарт и тази дискриминация. Има ли намерение комисията да предприеме действия в посока отстраняването на, на това състояние и изравняването, т.е. достигането на максималния лимит за директните плащания за България и Румъния, тъй като вие знаете, може би след пенсионерите, земеделските производители в България и Румъния са най-бедните хора в Европейския съюз и мисля, че те не трябва да бъдат дискриминирани по този начин. Благодаря ви. Ce n'è un'altra, commissario. Norway. parola, prego. Köszönöm szépen. Magyar nyelven szeretnék Благодаря. Искам да поставя въпроса си на унгарски язик. И то е във връзка с председателството на Унгария през 2011 година. Става дума за сигурността на регионалното развитие и селското стопанство. В кои сектори е, ще работиме с унгар... ще работите с Унгарското Министерство по замеделието? ОСП след 2013 година и позицията на Унгария, приоритети какви ще бъдат? малките фермери в Унгария очакват с нетърпение селскостопанската политика в Европа да им помогне. В тази връзка искам да спомена, че сътрудничеството с други организации винаги е било важно за Европейския съюз. Е, как, по какъв начин това ще се развие? Как малките фермери да се подготвят за председателството на Унгария? Как Европейския съюз ще гарантира а, а, унгарските фермери да имат влияние в Европейския съюз? Старите и новите държави членки Е, как ще се развива подкрепата е, за фермерите е, върху новите държави членки, за да могат да се достигнат нивото на старите. Благодаря. Така. Дълъг беше наистина този кръг въпроси. Аз моля господин комисаря да ни извини и да го помоля да отговори на всички зададени въпроси. Колко минути ми давате, господин председател? Е, ще се опитам да отговоря на колкото се може повече от зададените въпроси, но най-напред моля да се отнесете с разбиране. Е, има неща, е, които ще се въздържа да коментирам и сега ще обясня защо. Най-напред въпросите свързани с съобщението за бъдещето на ОСП. Вие ще разберете, надявам се. Всеки от вас би могъл да бъде на мое място. Аз представям Европейската комисия и доколкото текстът все още не е прият от колегиума на комисията, не мога да коментирам по своите предложения за съдържанието на този текст. Не, че са важни моите предложения, онова, което ще каже комисията комисията в края на краищата е важно. Разбира се, се надявам това, което приеме колегиума да бъде почти тъждествено на моите предложения, но ви моля да се отнесете с разбиране. Е, ще се въздържа да навляза в подробности по текста на това съобщение. Почакайте до 17 ноември. Е, след обед ще имаме възможност да разгледаме текст. Разбирам, че сте нетърпеливи, но аз нищо не крия. Е, естествено, не мога да говоря за нещо, което все още няма официална сила. На второ място, френско-германската позиция. Най-добре би било да поканите двамата министри, ако чак толкова ви интересува тази позиция, да ви обяснят. Аз самия не бих могъл да коментирам позицията на която и да било отделно взета държава членка. Това ще стане, разбира се, на заседание на съвета, а вие е, в процеса на съвместното законодателно решение също ще може да контактувате с представители на съвет. Аз не мога публично да коментирам позициите на други държави членки извън форума на съвет. Разбира се, добре е, че държавите членки се отнасят с загриженост, че си задават въпроси, че готвят позиции. Но не мога да коментирам тези позиции, дори и Франция и Германия да са сред важните държави членки на, на Съюза, дори и тяхната позиция а, да има а, значителна тежест в хода на предстоящите преговори. Но не мога, както казах, да коментирам позиции на държавите членки. След това зададохте ми много въпроси, които излизат извън моя ресор, е, които са в ресора на комисаря Дали. В това число въпроса за ГМО, за хуманното отношение към животните, за е, превоза на животни и тяхната идентификация. Позволете ми и на тези въпроси да не давам е, отговор, да не споделям становището си е, по въпроси, е, които е, са в правомощията на колега. Така, посъкратихме списъка. А сега за търговията е, наистина, що се отнася до преговорите е, с е, международните търговски партньори в областта на селското пасо, това е част от моя ресор. Що се отнася до Меркосур, аз не знам какво е казал колегата Дегут в Аржентина, но знам какво е направил и какво не е направил. И, ясно, нека заявя, аз не бих могъл да предложа позиция по селското стопанство, по търговията с селскостопански произведения, докато няма категорична оценка на въздействието. До края на годината такава ще има и в края на годината ще изляза с предложения, които отново в рамките на правомощията, с които разполага комисията, ще третират един или друг въпрос. Но, докато няма оценка на въздействието, с нищо не мога да се ангажирам. Знаете, че аз съм човек открит, действам духа на прозрачността. Комисията има мандат за водене на преговори, нали? Преговорите текат, но моля да ми имате доверие. Макар и това отваряне на пазара да бъде от полза общо за европейската економика, аз не смятам, че следва да се отива до там да се е, е, жертват капиталовложенията, които европейците са направили е, в селското стопанство на своя територия, за да гарантират качеството. Не можем да хвърляме на вятъра тези капиталовложения. Аз също имам позиции, от които не мога да отстъпя. Но за сега казвам, нека да изчакаме. Що се отнася до Канада, нещата не вървят е, особено откакто поех е, задълженията си, не мога да се похваля с кой знае какъв напредък. Канада е, също води преговорите с не особена охота. Има своите интереси и в областта на млекопроизводството, и в областта на географските означения. Като, като напреднем ще ви уведомя. Марокко, по-нататък за Марокко нещата са договорени от е, бившата комисия. Е, е, предстои ратификация на, на спогодбата. Тя ще бъде ратифицирана и от парламента, но, както казах, преговорите са водени от предишния състав на комисията, но мога да ви уверя, че не става въпрос за тотална либерализация. Дори за доматите, за плодовете и зеленчуците е, знам, че това е, е повод за загриженост, са договорени гаранции, е, които ни дават възможност да се намесим. Особено, що се отнася до доматите. Сега ще се опитам бързичко да премина през всички останали въпроси. Общото писмо, което бе отразено и в медиите, вече дадох разяснения Питате е, защо съм се обърнал към журналистите, а не към парламент. Най-напред, аз не съм информирал журналистите. Това писмо не е адресирано до медиите. Е, изтекла информация, не знам откъде е изтекла. Това е вътрешно писмо е, адресирано от четиримата комисари на председателя на комисията. Но доколкото комисията все още не е взела решение, тя наистина не е взела решение, това си остава предложение от страна на четирима комисари изтекла информация и разбира се, аз бих искал да ви държа в течение, но в никакъв случай не съм отдал предпочитание на медиите пред вас. Става въпрос за вътрешна кореспонденция в рамките на комисията. Е, ще имаме повод по-нататък да се, да се спрем на, на съдържанието на тази идея. Както казах, става въпрос за обща стратегическа рамка по освояването на средствата. Повтарям, отделни регламенти, отделни фондови бюджети, отделни цели. По реализацията, по освояването на средствата обаче твърде често има сходни проекти, финансирани от различни фондове и за тази цел бихме искали да постигнем по-голяма съгласуваност при спазване на всички нормативни бюджетни е, изисквания. Така, различните финансови инструменти ще могат да се допълват е, взаимно. Не става въпрос ни за сливане нито на уредбата, нито на парите, нито на целите. Става въпрос заедно да обмислим стратегията на освояване. Знаете, всеки път, когато се е, приема регламент, има и бюджетен задел, какво може, какво не може. Има и правилник за, за приложение, за, за освояване на средствата, за програмиране и дори в сегашния е, програмен период всяка държава членка се е опитала между министерствата, които са ресорни по един или друг фонд, да постигне някаква съгласуваност е, за да няма дублиране, за да не изпаднат от друга страна важни проекти. И същото ще се опитаме, предлагаме да направим на общо европейско равнище. правилата на пазарна организация на пазара, пакета мляко. Както казах, готвят се предложения, право на участие в преговорите на млекопроизводителите и на техните сдружения между отраслите, между професионалните организации, прозрачността. Това са основни елементи. Има и други елементи, проистичащи от работата на групата на високо равнище и те ще бъдат засегнати в рамките на реформата на ОСП. А въпроса за инструментите за управлението на кризи също ще бъде засегнат. И в тази връзка бих искал да отговоря на, на свързания с кризите въпрос, намеса на пазара за управляване на кризисни ситуации. Да, аз възнамерявам да запазя тези е, инструменти за пазарна интервенция, но само като предпазна мрежа. За млякото, за зърнените храни, не повече от това обаче. Само като предпазна мрежа. Що се отнася до положението на пазара на е, зърно, Вчера го казах на неформалното заседание на съвета. Внимателно следим нещата. Е, ще се опитаме да се въздържим от прилагане на инструменти. Между другото нямаме кой знае колко много. Нямаме е, магическа е, прачица. Е, моите предшественици имаха нещо такова, но сега не е така. Във всеки случай, каквото можем ще направим, в това число пускане на пазара на запаси. Не са кой знае колко, но онези, с които разполагаме, ще ги пуснем на пазара до края на годината. Но аз очаквам е, една ясна оценка на производството, на реколтата за тази година, преди да се намесим на пазара. И във всеки случай, това, което казах е, е и вчера на, на съвета, сме изправени пред а, е, конюнктура на нарастващи пазарни цени, да, вероятно това се дължи и на решението на Украина да спре износа на зърно, но що се отнася до продукцията, не сме 2007 или 2008. Тоест реколтата е добра в рамките на средното за последните 5 години. И в тази връзка нека отговоря и на друг зададен въпрос за изменчивостта на, на, на пазара и спекулациите на него. Знаете, е, съвместно е, с комисаря Барне по вътрешния пазар е, излязохме с общо изявление. Той предвижда да внесе пакет предложения за регламентиране на, на пазара на финансови деривати за постигане на прозрачност на пазара, избягване на чисто спекулативните сделки. Аз изцяло подкрепям и съм въвлечен в този процес, що се отнася до селскостопанската продукция и суровини. И така ще се опитаме да въведем малко ред в договорните отношения, договорните действия на пазара, да, да, да се избегне наистина такова безкруполно спекулиране. Що се отнася до законодателния пакет и графика, господин Лайан каза, че лодчицата е малко претоварена, да не вземе да потъне. Вярно е, но, но не всичко работим по едно и също време. Казах за млякото до края на годината а вече до година се надявам да постигнем окончателно решение и текста да го приемем съвместно парламента и съвет. По-нататък реформата на ОСП ще е, бъде внесена едва юли 2011. Нали, ще да направим съобщение, стратегическа е, насока, след това допитване, И както казах, комисията ще излезе с насоки, ще отчетем забележките на парламента и на съвета и оттам нататък ще пристъпим към разписването на проектите, които ще внесем през юли до година. Що се отнася до изпълнителните актове, аз разговарях с вашите координатори, знаете, имаме график, правим всичко възможно за да е, натоварим така разумно службите на комисията е, и, и да, да постигнем плавно съгласуване с новите положения на Лисабонския договор. Подхода към бюджета и реформата на ОСП. За бюджета има график, който е представен от председателя Барозо пред парламента. Аз какво мога да кажа? през първата част от, от месеца ще има средно срочен преглед, след това съобщението, след това до година през пролета вероятно ще има също е, е, нормативна законодателна инициатива. А аз смятам за недвусмислено следното. Необходимо е да постигнем напредък в нормативната уредба на ОСП, за да дадем перспектива на селските стопани до 2014 и след това. Не само по развитието на селските райони. Но за да начерем този нов програмен период, трябва да разполагаме с съответните законови основания. И разбира се, всичко това не зависи единствено от комисията. Отговорих на господин Николсън, който твърди, че медиите се осведомяват с предимство. Какво, какво да кажа? Повтарям. Всеки път, когато сте ме викали, съм идвал. Или пък, когато съм сметнал за необходимо. И казах, това бе вътрешна кореспонденция в комисията. А, а, а ще, ще се опитам да видя как е изтекла информацията, но така или че тя просто е изтекла. Господин Вайслинг, разбира се, е, допитване до обществеността на основа на съобщението, което предстои да излезе, е, доклада Бове какво следва от него. Има е, елементи, които ще бъдат вложени в нормативния пакет Поискал съм от сътрудниците си да направят анализ на направените в доклада предложения, да видим какво може да се приеме, но пък има и редица е, неща, които не зависят единствено от мен като комисар по селското стопанство. Има неща свързани с промишлеността, с хранително-вкусовата е, промишленост и които са насочвани от групата на високо равнище, на, посветена на разпространителската верига на хранителни продукти. Аз ще се опитам, ще направя постъпки пред колегите, е, за да видим как е, заедно бихме могли да е, подхванем работата по разпространителската верига, но пък са извън моя ресор, тясно погледнато. За качеството, да, ще излезем с предложения, благодарение е, на които е, ще може да се означава на етикети мястото на производството. Също така е, нормативни предложения за ясно етикетиране на традиционна местна продукция от планинските райони. Ще, ще говорим и по тези въпроси. В отговор на госпожа Егел, общото писмо ще, ще говорим, когато е готово предложението. Както казах, това е само инициатива на комисарите, нищо повече. По-конкретно не е работено по тази идея. Така, за зърнените храни говорихме. развитието на селските райони. Няколко въпроса бяха зададени е, по тази тема. Разбира се, това е, е един от устоите на общата селскостопанска политика на, с е, значителен бюджет. И с предложенията, които предстоят, още в съобщението на 17 ноември, ще, ще опитаме да разширим възможностите, да отчетем и новите предизвикателства, свързани не само с конкурентоспособността, но и с местната продукция, малките ферми, местните пазари, а и с ново въведение. Но, но за това ще говорим на 17. То още на 17 ноември а, малко, малко излизам от, от правомощията си така, ако продължа да ги обсъждам тук. Сега, конкурентоспособност и обща селскостопанска политика. Аз не предвиждам, да не говорим, че не мога да променя правилата на конкуренция в Европа, има си комисар за това. Но от друга страна имаме договор за функционирането на Европейския съюз, който ясно предвижда възможността селското стопанство, предвид неговата специфика, да бъдат изградени общи пазарни организации, които включват и е, правила на конкуренцията. Тоест никакви други изключения, освен онези, които вече са предвидени от договора. И това трябва ясно да бъде казано за да не се засегне общото функциониране на единния пазар. Аз не искам да се променят правилата на конкуренция в Европа. Единственото, което искам е последният европейски договор, Лисабонския договор, е, да бъде зачетен е, в, в своите разпоредби по отношение на конкуренцията и селското стопанство. Е, аз не смятам, че се смесват нещата. Селското стопанство има своята специфика и тъкмо възоснова на нея ще се е, урежда конкуренцията в рамките на специфичните общи пазарни организации в е, селското стопанство. Да няма да объркване с останалите пазарни сектори. Е, госпожа Гарсия да, ще се зачита разделението, което вие посочихте. Ще се опитаме по-категорично дефинираме традиционните селскостопански произведения. Както казах, ще се стремим да запазим онова, което вече действа. Просто става въпрос за изясняване на нещата. Най-вече на, на професионалните сдружения. Да се. Да се тегли чертата, да се разграниси точно какво означава е, означение за происход, какво означава географско обозначение, контролиран регион и така нататък. Така, търговската политика и обща селскостопанска политика, въпрос зададен от госпожа Магинес. Аз казах, на лице е координация между двете политически области. Има граници, които не могат да бъдат прекрачвани. Продоволствения сектор в Европа е всъщност първия промишлен сектор, защото той е експортен, но, както казах, има граници, които няма да бъдат прекрачвани, за да не бъде застрашен модела за да не бъдат прахосани вече вложените средства. За млякото квотите се е, заменят е, с договори, но все пак нека не забравяме, че квотите ги има и ще действат до 2015. Онова, което предлагаме сега, през 2010 и което надявам се да бъде прието през 2011, е въвеждането на система, която ще даде възможност на млекопроизводителите да се подготвят е, и е, да е, участват активно на пазара в договарянето на количества и цени. И ще видите в нещата, които смятам да предложа, аз се ангажирам до края на своя мандат, т.е. преди премахването на квотите, да внеса доклад и да предложа, ако е необходимо, вземането на допълнителни мерки, за да се гарантира стабилност на млекопроизводството. Ако е необходимо. Ако мерките, които ще предложим сега, дадат резултат, е, то те ще продължат да действат успоредно с квотите до 2015 година. Младите фермери. Е, господин Николеско, малко търпение е, моля да проявите. Ще видим този въпрос за привличането на младите към селското стопанство. Впрочем, казах да пред млади фермери миналата седмица, смятам, че ако не вдъхнем увереност на младите фермери, няма да можем да се поздравим с успех в реформата на ОСП. Аз ще очаквам а, и от самите а, млади селски стопани а, идеи, а, предложения ще имаме предвид, разбира се, и многообразието между държавите членки и различните категории селски стопани. Мисля, че отговорих на всичко. Да, за бюджета господин Левандовски. За, за хуманното отношение към животните. А, не, не, не е моя вина, а, отговаря комисаря а, на забележки от залата. Аз ще се опитам да го кажа на английски. Е, е, вие, вие поставихте този въпрос още по време на, на изслушването ми, когато кандидатствах за поста комисар. И аз тогава ви отговорих, че въпросът е за хуманното отношение към животните и не е в портфейла на комисаря по селско стопанство. Аз съм сигурен, че комисаря, дали който се занимава с тези въпроси, ще бъде готов да ви отговори. Бе, благодаря, че изяснихте въпроса. Според мен това ще да е новина не само за мен. Не, не, отговаря комисаря, не е новина. Е, е, разделението на портфейлите в комисията е пределно ясно. Е, хуманното отношение към животите, продоволствената безопасност и сигурност, защитата на потребителите, всичко това е ресорно комисаря Дали. Добре, е, благодаря ви, господин е, председател. Само набързо да коментирам. Всички лобита в Великобритания ми задават този въпрос, аз ще им отговоря, че не, не задават въпроса си към когото трябва. Само този въпрос, казва комисаря. Така, по бюджета, винаги съм го казвал, е, не знам как, какво е казал господин Левандовски, ако казва, че е, е, бюджета на ОСП следва да бъде е, е, намален в рамките на общия е, бюджет на Европейския съюз. Да, стига общия бюджет да нарасне, относителната част на ОСП може да намалее. Но ако искаме е, да реализираме намеренията си в рамките на ОСП, ще трябва да се снабдим със средства за това. Това е, това е позицията ми така. Мисля, господин председател, че с това отговорих на всички въпроси. А, преките плащания. Преките плащания и другите неща, свързани с ОСП, ще ги обсъдим, когато е, представим е, предложението на 27, казва, на 27 ноември, казва комисарят. Да, да, права, е, права сте, пропуснах, но ще искате ли от мен, госпожо, да ви представя и приоритетите на унгарското председателство? Аз не ги познавам. Унгарското председателство ще трябва да ви ги представи, питайте тях. Дребните е, е, селски стопани и е, и по време на унгарското председателство. Добре, на, на 17 ноември ще видите в съобщението, има е, казано по въпроса и по е, производството на, на местна продукция. Това е, е. Това представлява интерес за мен, както казах, ще бъде отразено. Благодаря ви, казва задалата въпроса. Благодаря. Господин комисар, за това, че издържахте на нашите въпроси. Следващия път по-добре трябва да организираме нещата. Това е доста интензивна работна фаза, която ни предстои. Имаме законодателни пакети, трябва да дискутираме бъдещето на ОСП. Аз моля комисаря, действително често да идва в нашата комисия, но ние трябва да си организираме по-добре работата тук. Не можем за един след обяд всичко а, да обсъдим. Трябва да конкретизираме темите и тогава целенасочено комитета, комисаря ще дойде и ще съобщи неговото становище по определени теми. Е, ние сме и законодател. Ние не сме само парламент, който дава становища, ние носим отговорност. Следователно, зависи и от нас как ще организираме това и как ще работим. Не само да поставяме въпроси, но да разпространяваме нашите предложения. Благодаря на комисаря Дачиан Чолос. Една минута почивка, след което продължаваме с воркшопа.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 Моля, прекратете разговорите помежду си. За... Продължаваме с точка 5 на дневния ред. Ролята на жените в селското стопанство и в селските райони. Започваме с този семинар. От името на цялата комисия позволете да, позволете да поздравя нашите специалисти госпожа Шетел от Куинс, университета Куинс, в Белфаст и госпожа Бок от Мадиген. Благодаря, че последвахте нашата покана и сте тук. Искаме да изготвим иници... Е, доклад по собствена инициатива по ролята на жените в селското стопанство и селските райони. Колежката Егле е докладчик по тази тема. Приноса на жените в този сектор и в съответните райони се разви силно през последните години. Има големи разлики между отделните държави членки. С този семинар искаме да се запознаеме по-добре с социо-економическата роля на жените в селското стопанство в селските райони. Позволете ми дали да дам думата на нашите експерти? Да, госпожа е, двамата наши експерти им давам думата за резултати от тяхната работа. Благодаря ви. Благодаря много за поканата, за да представя тези презентации. И аз и Бетина е, сме се взели с една много интересна и предизвикателна задача. Аз се казвам Сали Шортъл и ще говоря за ролята на жените в селското стопанство в цяла Европа. Разбираме, че вече е късно и сте изморени, така че ще се опитаме да говорим накратко. Помолиха ме да почертая разликите между участието на жените в сельското стопанство в Европа, да поговоря за юридическата и за политическата рамка и да направя препоръки относно ОСП след 2013 година, за да се подобри съотношението на участието на половете. Определено повече подробности има в документа, който ви е раздаден, така че в тази презентация аз накратко ще говоря относно позицията на жените в сельското стопанство и най-вече за трудовата им дейност в рамките на стопанството, освен това трудовата им дейност извън самото стопанство. Бетина работи повече по тази тема. Ще говоря за това как жените получават достъп до земята и до и за това как жените, които са съпрузи на селски стопани, участват и ще говоря за новите участници в селското стопанство, след това за правната и политическата рамка на Европейския съюз. Ще направя препоръки за периода след 2013 година. Няколко предупредителни бележки. Както добре знаете, има сериозни разлики в цяла Европа по отношение на сельското стопанство. Същото въжи и за ролята на жените. Ролята на жените в сельското стопанство варира според мащаба и според типа земеделие и зависи от различните трудови пазари. Основните разлики естествено са между старите и новите държави членки. Задачата ми се осложнява от липсата на обстойни съпоставителни данни, които да подпомогнат една научна разработка, която да е основана на стабилна информация. Въпреки всичко ще дам препоръки за периода след 2013 година. Тази снимка е публикувана в списанието на фермерите от моя район. Те ми позволиха да я публикувам. Района се казва Фермо и Март в Ирландия. Защо я показвам? Защото тук отпред на трибуната виждате една жена и след това, ако използвате лупа, ще видите, че има още една жена и това е. Може би трябва да предложим награда, ако успеете да откриете повече жени. Това е общо взето и разбирането за селско стопанство сред хората. Хората го разглеждат като занимание за мъжете. Въпреки това, ако погледнем приноса на жените в Европейския съюз към сълското стопанство, ще видите, че техният принос е значителен. 41% от семейната трудова сила в този сектор се пада на жените. Естествено, има разлика между старите и новите държави членки, но европейския модел е най-вече модела на семейната ферма и там работи семейството. Естествено, има сериозни разлики в Европа. В новите държави членки има по-високо участие на жените. Ще поговоря за това малко по-късно. Това е свързано най-вече с структурата на сълското стопанство и економиката в новите държави членки. Въпросът не е толкова свързан с разделението на половете. Нещата са по-сложни. Статистическите данни не дават достатъчно информация относно участието на жените в сълскостопанската работа. Най-често статистическите данни недооценяват ролята на жените в селскостопанския труд, тъй като жените прекарват много дни и в друга трудова дейност, не се отчита сезонната дейност и, и всичко това са пречки пред статистиката. На следващата таблица съм подбрала някои страни. Виждате разликата между участието на жените в новите и старите държави членки. Виждате, че в Литва и Латвия има по-високо участие на жените и изключително малко в Дания и Ирландия. Един от въпросите, който може да си зададем е дали това е положителна тенденция и дали трябва да има по-голямо равенство на половете в селското стопанство. Реформата на ОСП и регламента за селските райони говори за диверсификация на стопанствата. Отново имаме малко статистически данни, за да направим съпоставително проучване, но националните проучвания показват, че жените участват активно в дейностите по диверсификацията на селските стопанства. Защо? Защото жените в селското стопанство най-често които имат по-голямо, по-високо образование. Те имат по-добра възможност да разсъждават стратегически, да развиват бизнес и успяват <clears throat> да комбинират личния живот, грижата за децата с ангажиментите си към селското стопанство. Както казва и Бетина в нейното проучване, жените понякога имат и различен подход. Те развиват инициативи, които изискват по-малък капитал и съответно успяват по този начин да постигнат по-голяма степен на диверсификация. Има последици за новите държави членки от всичко това. Проучванията показват, че няма достатъчно необходима инфраструктура, за да се осъществи тази диверсификация на фермите в необходимата степен. Инициативите, свързани с диверсификация на стопанствата, имат нужда и от финансова инжекция, разбира се. Жените и работата им извън стопанството. Това като тема е изключително важно и тяхната дейност е изключително важна за оцеляването на стопанството. Жените работят много често извън стопанството за повече пари от гледна точка на кариерата. Има естествено регионални различия, зависимост от структурата на стопанството, от културата и възможностите на трудовия пазар. Понякога това може да представлява и резултат от липсата на избор. Участието на жените в трудовия пазар извън селското стопанство подчертава ролята на економическите стратегии за развитие в селските райони и в различните региони. Друга важна тема е поведението на мъжете и жените възоснова на избора да се ангажират те с работа извън селското стопанство. Важна тема е и достъпа до земя защото не е достатъчно само да си добре обучен и да си конкурентоспособен. Трябва да сте уверен, че ще имате достъп до земя, че ще наследите или че ще получите някаква земя. Има три основни фактора, които определят трансфера на земя. Един от тях е економическия и економическата жизнеспособност на сектора зависи от прехвърлянето на земя по такъв начин, че да се запази целостта на земята. Има огромен набор правни рамки в Европейския съюз, които направляват прехвърлянето на земеделска земя. В Ирландия и Великобритания, например, може да се остави стопанството на един наследник. В Дания стопанството може да се закупи. Във Франция и Германия има обща собственост между съпрузите. В Норвегия най-голямото дете унаследява земята, така че има сериозни разлики в Европа. Най-често мъжете се разглеждат като земеделски стопани и това е свързано с културни фактори. Мъжете предимно са собственици или управляват фермите и данните от 2007 година показват, че всъщност 78% от жените в сельските стопанства се определят просто като съпруги и толкова. Сега, едноличните собственици през 2007 година. Виждаме според графиката, че жените са еднолични собственици само на изключително малки селски стопанства и освен това, ако те се занимават с тази дейност само в рамките на частично работно време. В новите държави членки е много важна ролята на малките стопанства. И тук правя връзка с ОСП след 2013 година. Тази тема е важна и трябва да се разгледа. Има един известен парадокс. Собствеността на жените се увеличава, когато се намалява размера на стопанството. Сега набързо, какви са последиците от това да не си собственик на земята? Значи, плащанията отиват за собственика или за онзи, който управлява е, фермата. По отношение на обучението, мъжете все още участват по- усилено в обучителни действия. Освен това, мъжете участват по активно и в селско-стопански организации, както и в комисии за наблюдение. Вече казах, че мнозинството от жените в стопанствата се класифицират като съпруги. Много често те участват в управленческа и в стратегическа дейност, в взимане на решения, както и в работа в рамките на селското стопанство и извън селското стопанство. CJ и Евростатс не можаха да ми дадат а, статистика относно новите участници на пазара. Знаем, че има европейски схеми, които осигуряват стимули за включване на нови участници в сълскостопанската дейност. Има освен това страни като Швеция и Испания, които осигуряват допълнителни инициативи, ако става въпрос за жени, но не е ясно защо има разминавания. Дали те са свързани с равенството на половете, дали става въпрос за економическата жизнеспособност на стопанствата или за разминаване с целите на ОСП. Знаем общо взето, че жените се занимават с по-екологични дейности и че има известно увеличение на жените, които са нови участници в селско-стопанската работа, но не знаем дали това е положителна тенденция и защо всъщност това се случва. Относно Норвегия имаме подобна информация, но отново не знаем защо. По отношение на правната и политическата рамка на Европейския съюз, включването на въпроса за равенството на половете, е нещо проблемно, тъй като нямаме достатъчно информация доколко то е ефективно. Освен това, собствениците получават средствата и ако жената не е собственик, тя не получава средства, съответно има големи проблеми, не знаем как е, ще се промени тази нормативна рамка. Освен това, включването на жените не може да разреши проблема с, с собствеността на земята. Най-вероятно този проблем ще се задълбочава. По отношение на директивата относно равнопоставеното третиране на съпрузите на самонетите лица, номер 82 1041, тя дава възможност за съпругите да получат едни и същи права на социално осигуряване, на отпуск по майчинство. Държавите членки имат две години да приложат тази директива. По отношение на младите жени фермери, трябва да се запитаме дали има инициатива да се увеличава техния брой и защо трябва да се увеличава той. Бетина Бог ще говори за важността на селските и регионалните трудови пазари, за участието на жените в селските стопанства. Знаем, че в новите държави членки жените не се заемат с преместване на местожителството си, за да работят. Има известни доказателства за това, че предбрачните споразумения се засилват в селските стопанства. Жените дават своето съгласие да не влияят негативно в случай на недоразумение и известни проблеми. Какви са препоръките за 2013 година сега? На първо място има голям обем от данни, които обаче не са анализирани. Има и пропуски. Винаги можем да се върнем към въпросите за допитванията до фермерите, да говорим за тези анкети, но винаги е добре да правим анализ. Така че трябва да има някакъв статистически компендиум, който да описва ясно какво е положението на жените в фермите. Този компендиум ще е полезен за онези, които взимат решенията за политиците, както и за самите жени. По отношение на участието на жените в стопанствата, трябва да отчетем развитието на трудовите пазари, на селските и регионалните трудови пазари и връзката на тези пазари с националните пазари. По отношение на достъпа до земя имаме нужда от повече информация относно промени в настоящите тенденции и ако има промени, дали те представляват положително развитие или не. Както вече ви казах, има известни проучвания, които показват, че жените вероятно имат различни цели, когато се занимават с селско стопанство, най-вече от екологична гледна точка. Това вероятно ще е, по в съответствие с бъдещите цели на ОСП, но отново нямаме доказателство за връзката между този елемент и размера на стопанствата. Имаме нужда от по голямо систематично планиране и целенасочена дейност на инициативите, за да се гарантира участието на жените. За да се гарантира по ефективно включване на различните полове, трябва да има засилен мониторинг и оценка. Правителствата трябва да представят оценки за плановете за развитие на селските райони преди да се приложи новия план. Винаги можем да поискаме информация за това какво е положението на жените в стопанствата, как те участват. Много лесно, освен това, можем да засилим баланса между половете в различните организации на селските стопани или комисиите за наблюдение. Можем да кажем, че ще има някакъв процент жени, които ще участват, за да може опита на жените да се включи в тези организации. И накрая, знам, че има много данни и много шеги за участието на жените в програмите за развитие на селските райони. Ние интервюирахме жени фермерки и стана ясно, че има нужда от качествено проучване за това по какъв начин те могат да участват за да се направи ОСП по-ефективна. И в заключение трябва да кажа, че позицията на жените в сельското стопанство се променя и продължава да се променя по различни начини в Европа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Това беше интересна презентация. Смятам, че е изключително важно да разгледаме половите аспекти, най-вече когато обсъждаме развитието на селските райони. Това трябва да доведе до един функциониращ регионален трудов пазар – както за мъжете, които са женени за жени фермерки, така и за жените, които са женени за мъже фермери. Мисля, че времето, когато цялото семейство работеше в едно и също стопанство, до известна степен а, напомня с носталгия. Бетина Бог има думата сега. Благодаря. Искам да обясня каква е задачата на моето поручване. Помолиха ме да разгледам ролята на жените в селските райони. Това се застъпва с а, това, което говори а, Сали, но аз ще говоря за жените най-вече в селските райони. Ще обясна разликите. Освен това, помолиха ме да разгледам ключовите елементи, свързани с ролята на жените в селските райони, да говоря за удовлетвореността на жените от качеството на живота им, да говоря за различните политики, да направя препоръки за политики за ОСП след 2013 година възоснова на един кратък анализ на най-добрите практики и опита до сега. Днес искам да поговоря за най-важните заключения. Искам да ви ги представя и да обсъдя връзката им с политиките. На първо място нуждата от диференциация на територията и различните групи. На второ място важността на маргиналния характер и на трето място уроците, които трябва да научим. На първо място, ако разгледаме ролята на жените в селските райони, не можем да твърдим, че всички жени в селските райони са в неравностойно положение. Има голяма разлика между жените, когато става въпрос за тяхното участие в платена трудова дейност, в взимането на решение и в удовлетвореността им по отношение на качеството на живота. Има разлики, естествено, но неравенството спрямо мъжете е общо взето едно и също в селските райони. Общото мнение е, че жените са в неравностойно положение. Защо? Много селски райони са се променили възоснова на преместването на бизнеса. Селските трудови пазари са се уеднаквили. Има нови средства за комуникация, за транспорт. В много райони разликата между селата и градовете е почти заличена. На този слайд виждате е един скетч, който показва, че не трябва да се подценява ролята на модерните средства за комуникация. Те дават много възможности, които не бяха на лице преди 10 години. Днес много селски райони дават на жените не по-малко възможности от градските райони и много жени, живеещи на село, е, практически са равни на гражданките по отношение на образованост, на, на ценности, на е, очаквания за усъвършенстване и прочее. От което не следва, разбира се, че няма проблеми, че няма ограничения, които следва да бъдат преодолявани. Но всъщност ограниченията, оказва се, са подобни и в града, и в селото. А и подходите към преодоляването им са сходни. Онези, които предпочитат да съчетават кариера и семейен живот – търсят на практика едни и същи решения. Разликите са по степен на образование, но не в зависимост от това къде живее жената. Разликите са между жените с деца и без деца, между самотните майки и семейните, но независимо от е, това дали живеят в града или на село. Но, има едно но. Нямаме основания за кой знае какъв оптимизъм, е, нямаме основания да направим извода, че <coughs> неравностойността на село вече я няма. Има голяма разлика, големи разлики между отделните селски райони. И някои селски райони наистина все още са отдалечени и то не само териториално, те стават отдалечени от социално-економическа и политическа гледна точка. Това са райони, които са монокултурни, фактически зависят почти изцяло от селско стопанство. Е, почти никакви възможности за заетост, освен в първичното селскостопанско производство. Това са райони, в които общото образователно равнище е ниско, обществените услуги са малко, качеството на живота е незадоволително. И както казах, това са отдалечени не непременно териториално райони. Това са райони отдалечени, е, доколкото са е, отделени изолирани от тенденциите на съвремието. Така че селото не, не е селско, ако можем така да се е, изразим. Има множество възможности за, за развитие и самоусъвършенстване на село. Има много селски райони, които са достъпни, е, които са е, близко е, до градските райони, както казах, не само териториално, а и по качество на живота. Има райони, които са по-централно разположени в Европейския съюз като цяло и други по-периферни, най-вече в Южен, Южна и Източна Европа. И, и там затрудненията са по-големи. И значи неравностойността не е непременно въпрос на, на руралност, на, на, на това, че районът е селски, а по-скоро въпрос на е, е, социално-економическа е, маргинализираност. С слабо развита инфраструктура, с недостатъчно достъп до образование и заетост, но и до пазари. Това са райони, в които далекосъобщителните връзки са по- слаби. Следователно, ограничен е достъпа до съвременните телеко, телекомуникационни средства. Това са райони, които са слаби и от социална гледна точка. Е, не така жизнеспособни в е, социално отношение. Е, това са райони, в които хората не се, чува, не се чувстват така у дома си, не са склонни е, да се ангажират социално и предпочитат да търсят по-добър живот. Някъде другаде, защото смятат, че по-добрият живот, по-модерният живот е непостижим там. Именно в тези райони се натъкваме на е, е, старомодните отношения между половете, именно недостатъчна заетост, на жените, е, недостатъчно услуги, които дават възможност да се съчетае е, трудовия и семейния живот. И към това се добавят проблемите на западането на, на селските райони. Е, малко са ресурсите, качеството на живота е ниско, тежко социално положение, обезвереност – невъзможност за професионална е, удовлетвореност, е, недостатъчно възможности за самосъвършенстване в съответствие с съвременните очаквания за жените, но и за много мъже, особено млади мъже. И какво означава всичко това за ОСП след 2013 година? Първо, е, трябва да кажем, че неравенството на половете е до голяма степен свързано с опадъка на селските райони. Значи трябва да се справим с маргинализацията на тези райони във всяко едно отношение, с ограниченията, които произхождат от нея, за да подобрим положението на жените, за да постигнем по този начин равенство на половете и по-добро качество на живота. И отново тези въпроси засягат не само жените, а и мъжете имайки предвид още повече, че най-младите и най-предприемчивите първи напускат тези райони. И от тук три конкретни препоръки във връзка с общата сълскостопанска политика. Важно е вниманието да се съсредоточи върху периферните, маргинализираните райони, тъй като там въпросите за равенството на половете са най-тясно свързани с въпросите за развитието. Разбира се, въпроси за равенството на полове в градските райони, но, но това не е работа на ОСП, така да се каже. Така че ОСП би трябвало в това отношение да насочи вниманието към маргинализираните, към изолираните, отделените райони, е, в стремеж те да бъдат притеглени обратно към центъра, което означава да се обезпечи мобилност, да се укрепят връзките между града и селото, да се вложат средства в подобряването на качеството на живота, така че да си струва да останеш е, в тези райони, е, да си струва техните жители да се ангажират в тяхното развитие на място. И преди да очакваме такава ангажираност на местните хора, трябва, според мен, да, да инвестираме отвън. Друг е, е въпросът, когато е, селските райони са достъпни. Е, що се отнася до равенството на половете, конкретно бях помолена да направя обзор на, на най-новия опит да, да подбера някои проекти и програми е, за равенство на половете от една страна, развитие на селските райони от друга. Това беше един много е, бегъл, трябва да призная, поглед. Но изводът е такъв. Е, проект, е, подходът общо взето е един и същ. Има проекти за, за жените, те са твърде подобни едни на други, независимо от мястото и общо проекти за развитието на селските райони. Това не е интегриран план, във всеки случай той не е териториално интегриран план за постигането на равенство на половете. Какво означава териториалното измерение на въпроса за равенството на половете? Това означава преди всичко да се установят възможностите и ограниченията специфични за съответната територия и едва след това да се помисли за тяхното решаване. Какъв е подходът по, поначало към развитието на селските райони? Трябва да бъдат укрепени организациите на жените и за предпочитане организации с по-широк териториален обхват, за да се е, наруши изолацията, а и поради това, че организациите на жените играят важна роля в, в насърчаване участието на жените в развитието на селските райони. Става ясно, че жените са много слабо представени е, в формите, в организациите, е, които е, имат отношение към програмите за развитието на селските райони по линия на инициативата отдолу нагоре. Не знам, би могло да се иска сметка от местните органи за самоуправление за осъществяването на програмите. Е, тоест, те да имат не само експертна роля, а и да се отчитат за отношението си към въпроса за равенството на половете и разбира се да наблюдават местните органи постигнатото и да установяват причините за неуспеха. До сега всъщност твърде малко знаем е, кое е ключът на успеха, що се отнася до програмите за равенство на полът. И накрая, любимата ми тема, да се влагат средства в събирането на данни и тяхната обработка. От една страна има такова изобилие на информация, толкова много данни, толкова много статистика. Ако обаче човек потърси онези, които наистина са му необходими, се оказва, че ги няма. Е, твърде малко са данните на регионално е, равнище, сегрегирани по полов признак. Значи няма е, е, статистика по пол, няма е, сравнителни изследвания, има някои е, специфични е, казуси, изследвания посветени на отделни случаи, но, но сравнимостта е, е много ниска не са изследвани достатъчно най-тежките, най-трудните е, райони. Много малко се знае за е, развитието на, на половото самосъзнание е, на село, въпроси за половото насилие. Дори това, което знаем за миграцията, не ни върши работа, тъй като не изследваме миграцията през регионално, през национал. Е, има много случаи на приток на жени в селски райони, но знаем ли откъде идват те? В много случаи те идват от друг селски район. Значи, все още много въпроси са без а, своя отговор. Надявам се на някой от въпросите да съм отговорила поне и ви благодаря за вниманието. Благодаря. Беше изключително интересно вашето представяне. Сега имаме задачи пред себе си. Получихме потвърждение, че всъщност въобще не знаем как изглеждат нещата. Знаем много малко защо нещата са така и е важно да се разбере защо нещата са така, за да се реши как ще действаме от тук нататък. Сега ще дам думата на госпожа Егле, докладчика. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вас двете за вашата презентация, която ни навежда на нови мисли, дава нови импулси, е да преосмислиме отново нещата и съвсем ясно показа, че в Европейският парламент, който е взел редица решения, и когато се питаме как се прилагат тези решения, какво трябва да се направи. За мен и за нас тук в Комисията по земеделие е, са важни аспектите, които вие посочихте. Често ме питат защо този доклад го правя в тази комисия и защо го обсъждаме. Отговорът ми е съвсем лесен. От една страна тази тема, жените в селските райони, беше един от приоритетите на, селското, на испанското председателство. И тази тема може да бъде просто забравена, да потъне, като си има предвид работата, която вършихме, примерно, с комисаря. А именно как да оформим ОСП след 2013 година. Жените в селските райони са много важен, са много важни. Аз говоря за всички жени в селските райони. И вие казахте, че в селските райони без жените не могат да се, да си помислим за тях. Тоест, как политически на този фон а, какви а, политически рамки трябва да зададеме? за да могат да останат жените в селските райони, да ги изпълнат с живот, с работа и това е един друг аспект. Ние имаме за задача да подкрепиме това с пари. Най-хубавите думи не помагат, ако нямат програми и възможности за финансиране за тези програми. Вие казахте, това е втория стълб – и тя се намира в субсидиарност в различните държави и членки, в различните региони по различен начин ще се приложи. Въпреки това е един инструмент и аз искам да не загубвам този инструмент след 2013 година. С този доклад ясно искам да кажа, че ни е нужен втория стълб. Тези пари са ни нужни, за да можем да направим нещо за жените в селските райони. Друга възможност с изключение на положението на собствениците, когато жената е собственик на стопанството. Този стълб е особено важен за мен. Няма съмнение, че ще продължи е, процеса на концентрация – аз идвам от Баден-Бюртенберг, тази провинция в Германия, която е сравнително силна провинция, но аз виждам, че градските райони са по-силни в представенето си, а полити... селските райони са някакси политически забравени. Моята цел да вземем, да поставим под фокус, в фокуса селските райони, да подчертаем колко е важно финансирането на селските райони спрямо градските райони и експлицитно да дам лице на жените в селските райони, да покажа техните постижения за обществото, тяхната економическа економически резултати, тъй като те са също предприемачи. Смятам, че ще успеем а, да изготвим този документ по собствена инициатива. Той няма ролята на закон, тъй като е по собствена инициатива. Той е част от цялото ни изготвяне на доклади по ОСП. След това може да включим някои наши изисквания в законодателните доклади за селските райони като кажем, че искаме да инициираме проекти за жените в селските райони, искаме да им дадем повече възможности на жените в тези райони, да им дадем, така да се каже, малко повече власт. Винаги това е важно. Кой притежава властта? Е, как са организирани жените в отделните съюзи и организации, как са представени те там, достатъчно време отделихме, ще отделиме за този доклад до март следващата година и голямото му желание е в регионите, в държавите членки през зимата да, из, да се извърши от женските съюзи едно обсъждане и в къщи, така да се каже, се работи по този доклад, тъй като европейското ниво, втория стълб е един въпрос, но прилагането в отделните региони е друг въпрос. Тук се изисква съдействие от жените. И това малко по-ясно да се посочи, че ние тук като Комисия по селско стопанство след Лисабон гониме тази цел. И затова се радвам на една оживена дискусия тук днес. Аз моля всички колежки и колеги още сега, предварително, да се да ми кажат а, кои части от доклада са особено важни. Аз посочих вече моите идеи, моите мисли. И след това ще има нормалната процедура по работата. И много се радвам, ако мога да дам лице на жените в селските райони, ако всички сътрудничат, всички политически групи, то тогава ще успеем. Благодаря ви. Так. Благодаря, госпожо Егле. Данчила. Извинявам се, ако не произнасям името както трябва și eu pentru această expunere. Благодаря, госпожо председател. Аз благодаря на докладчицата за изложението, което наистина отразява ролята на жените в селското стопанство, както в страните, в които е, жените на село имат реални възможности, подобни на онези, е, които е, имат жените в града, но и за жените, които се занимават за селско стопанство, за задоволяване на потребностите на своето семейство. Не бива да пренебрегваме възможността за вземането на конкретни мерки насочени към жените, които се занимават с селско стопанство с модерни технологии, но и за онези в страните, сред които е и страната, от която съм, в които селското стопанство е почти примитивно. Докладът трябва да бъде уравновесен, премерен и в тази връзка аз бих искала да изложа някои идеи, свързани с посещението на нашата комисия в Румъния. По програма е предвидено посещение на малко, малка ферма за овце в един високопланински, крайно отдалечен район и там ще можете да се уверите да, на, на, на място е, колко трудно живеят хората, е, семейство е, с три деца. Оказва се, че съпругата на, на фермера си отишла, докато траял разговора това по време на една подготвителна е, среща. Е, жената е, изчезнала по някое време, поинтересували се къде е жената, е, отговорили им, че е, овцете се връщат от паша и, и някой трябва да се занимае с тях. Видите ли, винаги, винаги е така. Жените вършат работа, а мъжете е, се кичат с лаврите. И аз се надявам доклада на госпожа Егле да, да постави акцента върху жените. Далеч не винаги е, мъжете заслужават е, е, цялата слава. И в това отношение се нуждаем от равенство на половете. И също смятам, че трудностите, на които се натъкват жените на село, в селското стопанство, са реални. Проблем реален за цяла Европа. И смятам, че бъдещата обща селскостопанска политика трябва да бъде преди всичко равноправна политика. Както е, за жените, така и за мъжете на село. Смятам, че този аспект следва да бъде подчертан, тъй като той е много важен в рамките на ОСП. Както сега, по настояще, но и преди всичко след 2013 година. И в тази връзка повтарям казаното от Елизабет, необходим ни е повишен бюджет. Необходими са ни нови инструменти, които да утвърждават принципа на равенството. Благодаря ви и аз се надявам да работим в тази посока. Благодаря. Господин Тарабела. Благодаря, госпожо председател. Имаме технически проблеми с микрофона. Има брум. Ораторът ще използва друг микрофон. Та, казвах, госпожо председател, много красноречиво изложение. Е, чухме е, и е, толкова повече, имайки предвид, че това е първото изложение посветено на тази тема за жените, които са 45% от работната сила, 78% от работещите на село жени са всъщност съпруги и помощници. А, така че а, е, има какво да се направи за постигането на по-високо е, равноправие. Най-напред за изравняване на мъжете и жените по права, е, по право на собственост. Правата вървят с имота, но би могло да се помисли те да са принадлежни на работната сила. И съответно, кой колкото работи, е, когато всичко е наред в семейната двойка, е, вероятно това не е необходимо, но ако се случи съпрузите да се разделят, е, тогава въпросът за равноправното разпределение на правата между мъжа и жената възниква. За съжаление, днес въпросът не е решен благоприятно. По-нататък да се уреди статута на жената заета в селското стопанство, понеже като се стигне до пенсия, както например в, в Белгия, чиято пенсионно-осигурителна система е, изрядна, независимо от някои свои недостатъци, но и, и в Белгия годините положен труд от жената не се отчитат е, в е, пенсионното осигуряване на е, селските стопани. И на трето място един анекдотът, който сподели колегата Анчила е много красноречив, но тук става въпрос за борба с стереотипи. Е, знаете, е, мъжете е, карат трактор, жените подкарват кравите. Сега, аз знам за какво говоря. Аз самия съм карал трактор на времето, когато нямаше отопление в кабината, когато трябваше да си сложиш антифони. А, сега, разбира се, нещата са други и все пак стереотипите остават. И тук, е, е, разбира се, е необходимо време, но нещата биха могли да се е, обърнат, така че онова, което е традиционна работа на село на мъжете, съответно на жените, да се поразпредели по-равноправно. А, е, по отношение на второто изложение за жените в селските райони, вярно, има селски райони и селски райони. Много добре го казват. Има облагодетелствани а, селски райони, които са в периферията на градските части, с добра пътна мрежа, е, те, те могат да се, да се нарекат селско-градски райони, които всъщност са привлекателни, които не са обезлюдени има непрекъснат поток от града към селото, а, но в тези зони Въпросът не е толкова за разликата между мъжете и жените, а по-скоро за социалната структура. Защото в тези региони с нарастването на, на, на цените на имотите, населението, което ги обитава, става по-състоятелно, Е, почват да, да, да изчезват елементарните е, обществени услуги, почтенски станции, телефонни постове, е, гари и така нататък, защото просто това състоятелно население не се нуждае от тях. И едно работещо семейство, още повече ако и двамата родители работят, трудно би могло да се справи с живота в тези уж облагодетелствани селски райони. А когато е, е, двойката се, е, се раздели, децата обикновенно остават при майката, разходите порастват за самотната майка, приходите й обаче не, и, и наистина жените в това положение могат да, да изпаднат в а, особено неблагоприятно не, не, положение. И нали, още повече като имаме предвид, че жената трябва да, да, да, да поеме разходите по жилището, да излезе под найем и, и така нататък и вече е, е, селски е, райони, които са същински селски райони от гледна точка на инфраструктурата. И тук наистина имаме обратния поток от селото навън, т.е. обезлюдяването на тези райони. Остава едно крайно уязвимо население. Знаете, интернет до там не стига. И, и пак става въпрос за е, социалната структура в тези същински селски райони. Жизненото равнище е по-скоро ниско. И, и има какво значи да се направи е, по, по този въпрос, да се потърси изравняване по социална структура. Благодаря. Госпожа Морове. Много благодаря. Извинявам се на моя избирателен район, но ще мина на английски. Моите въпроси са толкова смешни, че чак аз чак комисаря се засмя сега. Говорим за равенство на половете, селски стопанства. Няма проблем с половите аспекти, когато става въпрос за семейни стопанства. Проблема възниква тогава, когато говорим за модерни и индустриализирани ферми, чиято цел е производството на суровини за индустрията, защото в този тип селско стопанство Жените са много-много малко. Искам да ви дам информация. Според статистиката, в този тип селско стопанство жените общо взето въобще не са заети. Ако не се лъжа. Добро ли е заключението, че когато изчезват семейните ферми, губим и възможности за заетост на жените, освен това по отношение на промяната на структурата на селските райони. Вярно ли е, че и по този начин губим работни места? Казахте, че има много малко статистически данни относно участието и работата на жените в селското стопанство. Госпожа Егле каза, че иска да разбере какво смятат членовете на парламента. Вие, като хора, които се занимават с проучвания на ролята на жените в сельското стопанство, трябва да направите качествени проучвания. Идете при жените, попитайте ги, елате в Унгария. Идете в източна Унгария, в селата и попитайте жените за страха им от престъпление, от насилие. Попитайте ги за липсата на транспорт и как това се отразява на техния живот. Поговорете с тях, чуйте ги. Това може да е полезно, тъй като няма почти никакви проучвания за живота на жените в новите държави членки Румъния, Унгария и така нататък. Имате информация за Германия, Ирландия. Това обаче не се прилага за жените в източна Европа. Благодаря. Майлет Магинес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на двете госпожи, които направих интересни презентации. Отбелязвам това, че нямате достатъчно информация. Дадохте добра цялостна представа, дадохте и повод за размисъл, както казаха някои колеги. Една от основните теми е взаимодействието и тясната връзка между семейство и стопанство. Много често говорим за европейския модел, за европейската семейна ферма. Трябва да си зададем въпроса как ОСП допринася за тази семейна ферма. Наскоро говоря с колегата Джордж Домен, който съвсем наскоро изготви своя първи доклад по ОСП до 2013 година. Ако погледнете този доклад, май в него няма нищо за жените. Не, че обвинявам Джордж. Ние, когато внасяхме изменения към този доклад, не отчитахме ролята на жените. Сега вече ще започнем да отчитаме. Много често жените са изласкани в страни и това трябва да се отчете. Говорихте за нормативната рамка и за включването на въпроса за равенството на половете. Очевидно, почти няма равенство на половете. Зададохте един много важен въпрос. Защо да се увеличава броя на жените в селското стопанство? Важно е да получим отговор на този въпрос. До известна степен можем да кажем, че това е нещо добро, да допуснем, че това е добро, но нека да намерим точен отговор на въпроса. Той прилича на този, имаме ли нужда от повече жени в политиката. В моята страна само 13% от... А... Да си трябва да кажем, че този процент е изключително нисък. Така че имаме нужда от баланс по отношение на взимането на решенията. Не знам дали това ще помогне, но поне трябва да има баланс, както в политиката, така и в селското стопанство. Основното тук е да се говори за качествен живот, за равенство, за достъп. Тук говорим за достъп до заетост, говорим за достъп до земя, достъп до економически права. Териториалният подход по отношение на равенството на половете също беше споменат. Е, въпросът не е толкова селския характер, колкото маргиналността, отдалечеността. Дали става въпрос за, е, за достъп до информационни технологии или до услуги, става въпрос за достъп, така или иначе. Имаме важни две политики в тази връзка териториално сближаване и е, включването на въпроса за равенството на половете във всички политики. Както каза госпожа Егле, половия аспект на териториалното сближаване е изключително важен. Това е един от стълбовете на териториалното сближаване. Така че в този доклад трябва да се намерят практически начини за постигането на целите трябва и да говорим с жените в организациите на селските стопани. Трябва да говорим и с съпругите на фермерите, тъй като те живеят с тях, те знаят какви са проблемите. Този дебат е навременен, защото сега говорим за преразглеждането на ОСП, но е много важно да не отделяме тази тема от останалите и да работим по нея отделно. Тя трябва да е част от цялостното начинание. И накрая Марк Тарабела каза нещо много важно от, относно стойността на работата на жените. Традиционно тази роля се пренебрегва и подценява. Въпросът за пенсиите също е много важен. Пенсиите на жените фермерки – са важен проблем. Аз поканих е, е, жени е, тук в парламента веднъж на едно специално събиране и една от тях каза, че въпросът с пенсиите е много проблемен. Дебатът е изключително навременен и ние трябва да гарантираме, че нещата няма да останат страни и ще включим проблема в цялостните разисквания за преработката на ОСП след 2013. Благодаря. Аз ще си позволя да кажа нещо, макар че вероятно не трябва да го правя. Искам да попитам и да кажа всъщност, че въпроса защо имаме нужда от жени в а, селските райони е много прост. Ами защото имаме живи селски райони и трябва да имаме участие на двата пола, за да останат жизнеспособни тези селски райони. А ако напусне един от половете, след едно поколение района ще е мъртъв. Госпожа Доц има думата. Благодаря. Преди да изпаднем в крайно униние, като си говорим за ролята на жените в селското стопанство. <clears throat> Нека споделя с вас а, мислите си за Северна Ирландия, но откъдето съм. А, имаме <clears throat> държавен секретар на Великобритания за селското стопанство за Северна Ирландия, която е жена. А, съответно, регионален секретар, която също е жена. Като жена евродепутат аз. А, посвещавам голяма част от времето си тук на тези въпроси и, и фотографията, между другото, ми е добре известна. Между другото, тук имам екземпляр от най-сериозния северно-ирландски вестник за селското стопанство, чийто главен редактор е жена. Така че е, не бива да изпадаме в такова отчаяние. Има жени в селското стопанство, е, които се превръщат в образец за, за подражание и то в един мъжки свят. Аз самата съм израснала е, в една малка ферма в Северна Ирландия. Е, баща ми не се занимаваше само с селско стопанство. Той, впрочем, през деня ходеше <clears throat> на работа в града, а майка ми се занимаваше с е, фермата. И така беше ролята на жените по това време, на много от жените и, и, до, и до днес е, остава е, така. Е, и майка ми искаше да има три деца е, и да ги образова, за да е, не се занимават е, с онова, с което се занимаваше тя тогава. По това време селското стопанство в Северна Ирландия бе нещо като проклятие. Вярно е, че днес това все още е така някъде. Но пък от друга страна, жените на село днес са по-високо образовани, е, с по-голяма социална мобилност са и ако останат да работят на село, то в доста случаи това е техен свободен избор. Тази вечер, между другото, ми предстои да вечерям с представители е, на една североирландска организация е, Мрежа на жените, която много ефикасно освоява е, структурни средства от Европейския съюз, от Министерството на образованието за повишаване на достъпа до образование и на качеството на образованието за жените на село при това с възможност да общуват с жените от града. Следващия месец съм поканила е, жени от една е, група за подкрепа Добре би било госпожа Егла да се срещне с тези жени, защото те са представителки на една много активна, жизнеспособна женска организация от Северна Ирландия. Не сте чувала за тях, знам, но, но а, като ги опознаете, смятам, ще се впечатлите. Това са жени, а, които сами поискаха да дойдат тук в парламента да видят какво се прави. Не бива да подценяваме ролята на такива организации за повишаването на доверието на социалната социалната мобилност и за повишаване всъщност на доходите в селското стопанство. Сали, е, мисля, каза също, че в Северна Ирландия има откъслични данни, според които все повече жени пряко е, работят в селското стопанство, а има някои данни, които свидетелстват, че е, е, тази повишена е, заетост е в един специализиран подотрасъл на животновътството. И главните направления на, на по-нататъчната ни работа, какви са те? подкрепа за мобилността, инвестиране в качеството на живота и убеждаване на жените, че си струва да останат и да участват. Впрочем, едва ли ще е по-различно от отношението към мъжете на село. В Северна Ирландия имаше една прискърбна вълна на самоубийства сред мъжете на село в резултат от напрежението, от стреса на тежката економическа обстановка е, на село в Северна Ирландия. Така че има какво да се направи в убеждаването най-вече на, на младите и на младите мъже и жени, е, че на село си заслужава да се живее и работи. И, и последно, говорихме за отношенията на собственост на поземлена собственост и така нататък. Опасявам се, че има опасност тук да се отклоним в посока към национални правомощия и да накърним не само тях, но и някои културни различия в Европейския съюз. И най-сетне не бих искал програмата за развитие на селските райони, която в Северна Ирландия е обрасла с бюрокрация, да бъде съвсем притисната от бюрократичното е, бреме. В името на някакъв уклон към равенството е, на половете. Необходими са повече изследвания в сферата на развитието на селските райони имаме огромни проблеми, с които трябва да се захванем, за да стигнат парите на място, където могат да бъдат похарчени, а има и, има и много добри постижения, за да рискуваме този успех с подобен бюрократичен уклон. Благодаря. Последният оратор, господин Еню. Благодаря, госпожо Според мен проблема не е чак толкова голям, колкото го изкарвате. 39 години се занимавам с земеделие и за тези години не може да се превежда в момента поради два включени микрофона. Има много жени, които се занимават с говедовътство, вече те са много по-добри. агрономи, значи от 90-та година, на само 90-те години на 20 век, това е нова професия. Много от агрономите са жени. Тези професии са престижни и добре платени. Различни е, центрове за проучвания, съвети, много жени вече участват там. Във всички тези години обаче не видях жена да проявява интерес към това да кара трактора, например. Много се намалява ръчния труд на жените във фермите, защото вече машините вършат тази работа. Когато бях малко момче, жените в полето беряха реколтата, и това ги устройваше, защото бяха заети между 9 и 3 след обед. Това обаче вече не съществува като феномен поради технологиите. Сега чуваме днес след обед, че има възможност на жените да се женят за, жем, за земя. Значи, ако има едно момче, то наследява земята, само че то трябва да се ожени, да си намери жена. Жените, след като се оженят за фермер, вече получават възможности за добър избор и гъвкаво, защото хем могат да имат семейство, хем могат да участват частично. Няма чак такова рязко прекъсване на връзката, когато дойде майчинството. Моята жена, когато беше бременна, се качваше на Ленда Rover и се занимаваше и наглеждаше овцете. Сега обаче е женена за евродепутат и не се занимава с тази дейност. Това, което ме притеснява, е свързано с събирането на информацията. Значи ще попитаме страшно много хора, от какъв пол са и с какво се е, занимават. Аз е, бях работодател и давах работа на седем е, мъже. Имаше една жена, която искаше да работи за мен. Now we notice you've got a big gender imbalance in your employment force. We want you to change that. Така ще ми съберат цялата тази информация и накрая е, ще ми е, кажат, че нещо не върша както трябва. Е, ще използват принципа на Моркова и Тоягата и ще ме бият по главата, ако не наема повече жени. Това много ме тревожи. Докъде ще стигнем? Питам аз. Какво всъщност искате и как очаквате Европейския съюз да ви го достави? Благодаря. Благодаря. Това беше последния оратор. Давам думата на госпожа Егле, може би. Първо и след това на експертите или те да са първи. Добре. Кой иска да вземе думата? Някой да отговори на въпросите? Uh, а, е, решихме аз да взема думата първа, понеже малко повече бяха въпросите отправени към мен. И е, така по реда на задаването е, ще коментирам. Благодаря ви първо за много интересните коментари и въпроси. А накратко ще се спра на последното изказване, между другото. Много, много интересни аргументи бяха наведени за това, защо въпросът е толкова важен, защо заслужава внимание. Обаче всъщност ние ви задаваме въпрос. Защо ви интересува този въпрос? Защо според вас той е проблемен? Защо а депутатът задал въпроса казва напротив. Вие повдигате въпроса, не ние. Не, аз, аз, аз ще се спра малко по-подробно на това. Накратко, Въпросът за втория стълб на ОСП е много основателен, наистина. Нуждаем се от повече информация за диверсификацията, агроекологичните аспекти. Въпросът после, мисля, зададен от господин Тарабела за съпружеската собственост, равните права на съпрузите, е много основателен въпрос. За това и ние казваме, че е необходимо да се разпространява повече информация за предбрачните договори, за последиците от един развод е, и е, отчитането на стопанския принос на жената. Разбира се, всичко това е регламентирано различно в държавите членки, в зависимост от традицията, економическите приоритети и прочее, но наистина на лице е един общ проблем. Дали той може да бъде решен в рамките на ОСП или не е вече друг въпрос. Казвам това за Унгария и новите държави членки. Е, напъл, напълно ви разбирам. Но и, и ние и двете сме преди всичко е, изследователи в качествената сфера, т.е. Е, е, чрез оценъчни интервюта. Но разбира се, необходими са количествени данни, е, за да бъдат направени смислени сравнения. И вие сте напълно права. Е, да се разберат разликите между жените на село в новите държави членки и между новите държави членки и другите държави членки, се нуждаем от много повече е, количествени е, и качествени изследвания. А в документацията се натъкнахме на много противоречива е, информация за положението на жените на времето, в колективното селско стопанство, в държа, държавните селскостопански предприятия. Наистина, това са все още бели полета е, в, в е, публикуваната литература. Беше зададен въпрос за това защо е необходимо да има повече жени в селското стопанство. Наистина, е, става дума за, за равновесие, но пък явно е на лице и някакво противоречие. Пенсионното осигуряване на, на жените. Новата директива, която споменахме, наистина след две години в голяма степен ще промени положението на жените на село в това това отношение за, за достъпа до, до пенсионен доход. За Северна Ирландия ораторката не говори в микрофона. Е, едва се чува какво иска да каже тя. 12 е, от новопостъпилите в селското стопанство са, са жени. И наистина е, нуждаем се от не само количествени е, изследвания, а и от качествени. Едва ли е, някой е, би подкрепил повече административни изисквания и бюрокрация, но от това не следва, че трябва да отбягваме от разглеждането на някои въпроси, просто опасявайки се от свръхбюрократизация. Е, много уместно бе казаното за това, че все повече жени е, стават ветеринари, е, агрономи и прочие, но за такава професионална ориентация не е необходима поземлена собственост. И всъщност усилията за развитие на селските райони не влияят върху тази част от населението. Не съм сигурна, че разполагаме с достатъчно данни, за да твърдим, че жените не получават достъп до работа с стопанска техника, е, машини и прочее. Наистина все още има такива стереотипи за това кой каква работа върши на село. Не се чува извън микрофона. Благодаря ви, Бетина. Ще продължи нататък. Не мога по-отделно да, да отговоря на всеки въпрос, но най-общо бих казала следното. Защо е важно равенството на половете в селските райони? Най-напред тук става въпрос за демокрация и права на човек. Е, равенството на половете е ценно само по себе си. Когато е, стигнем обаче до е, селските райони, до развитието им и до ОСП, в частност, би следвало да имаме предвид, и някои от вас го посочиха, че равенството на половете е в полза не само на жените, то е в полза на мъжете, то е в в интерес на териториалната кохезия и жизноспособността на самите селски райони. Именно за това трябва да се замислим за качеството на, жино, на живота, за възможностите, които предлага селото. Не можем да очакваме днес хората да останат в отдалечени селски райони, ако им откажем е, перспективата за един успешен, изпълнен с удовлетворение живот. Хората просто ще си тръгнат и няма кой да ги задържи. И жените, разбира се, и мъжете. Онова, по което те се различават понякога, а има такива изследвания за Ирландия, е, че е, момчетата имат по-малко възможности да си тръгнат. Всъщност, мъжете остават на село. И трябва да се е, е, сблъскат с всички затруднения, понеже е, са далеч по-обвързани с земята, от тях далеч по-голяма степен се очаква да останат на земята, вложили са по-малко е, усилия и средства в образование и така. Значи въпросът е за равенството на половете, но до голяма степен е и за развитието на селските райони и за териториалната кохезия. Тъкмо поради това е важно комисията е, по селско стопанство и развитие на селските райони в парламента да се занимае с този въпрос. Изследванията по-нататък, да. <clears throat> Качествените изследвания са важни, но онези, с които разполагаме по-настоящем, са неравномерно разпределени по своя обхват в Европа. Твърде малко са изследванията от новите държави членки, Твърде малко са изследванията от най-периферните, най-отдалечени селски райони навсякъде в Европейския съюз. И това може да се обясни по много начини. Е, една от причините е самата отдалеченост на тези райони. Трудно се стига до тях, за да се провеждат интервюта. И, и, и това определено поручава нещата. Ние имаме бегла представа е, е, за, за някой от тях, но, но за други просто нищо не можем да кажем. Необходими са повече изследвания. Някои от тях, разбира се, количествени, статистически, но още по-важно е да се обхване достатъчно представителен диапазон от страни, за да се постигне съпоставимост. Накрая някои, а госпожата от Северна Ирландия и други посочиха, че организациите, организациите на жените играят много важна роля не само за своите членове, а и за цялостното обществено и политическо съзнание за този кръг от проблеми. Не знам точно колко силни са тези организации навсякъде в Европа познавам положението в, в е, Холандия, но тя е една силно урбанизирана страна. Има такива организации, но те едва оцеляват. По много причини. Една от тях е, че сравнително малко са жените, които проявяват интерес към членство в такава организация. Друга причина е, че финансовото обезпечаване на подобна организационна дейност става все по-трудно. Всичко става на проектна основа, и толкова по-тежко стои същият проблем, мисля, в по-отдалечените райони. Благодаря ви е, за въпросите за е, оживения интерес. Много, много е, вълнуващо е при вас. Благодаря. Беше вълнуващо, интересно. Надявам се, че ще имате възможност да извършите допълнително проучване по въпроса за по-отдалечените райони. Това е конкретния и коректният термин. Госпожа Егле сега има възможност да обобщи. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че мога да кажа това, госпожо председател. Относно статистиките, беше споменато тук мисля, че статистиките са необходими, но ясно искам да кажа, аз няма да внасям изменения, текстови изменения и да измъчвам тук всички, особено пък фермерите. Това е бюрокрация. Но може би има решение, ако всички искаме И накрая, господин Еню, дебата е много концентриран върху докладът трябва да опише положението на жените в селските райони. Знаете ли, аз съм омъжена за фермер. Аз не съм карала наистина с стопанска машина – всичко е относително обаче. Четири деца все пак имам. Аз сега имам шест внучета. Така че жените могат да бъдат натоварени, те се оставят да бъдат натоварени. Това, което искам да постигна, за което моля всички колежки и колеги да участват, да, да насочим фокуса към жените в селските райони, общо казано – например, от провинцията Батен-Вюртенберг, нямам възможност да направя програми от регионалния фонд. Ние сме. Е, ние използваме втория стълб. Ние сме провинция на Федерална република Германия. Трябва да диференцираме. Има Европейски социален фонд и други неща. Всички имат някакво отношение към селските райони, но ние не бива да се фокусираме върху едното или другото. За нас като комисия по земеделие е важен втория стълб. Това, което желая е, може би комисията по-късно ще помогне, е следното. Аз знам, че в много държави членки, точно в областта на вторият стълб, има великолепни проекти, които дават шанс на жените. Например, в Италия, научи го днес, има възможност жените да организират организирани грижи за децата, платено, разбира се, в самите предприятия. От Баден-Вюртенберг познавам редица проекти, от Австрия също – тези проекти трябва да бъдат изтъквани, да покажат, че това ни помага и това е добре. Това прави селските райони желани място, желано място за живеене на младите, но също и за възрастните. Какво ще стане, ако жените напуснат тези райони и останат възрастните хора там? Така че това е едно предизвикателство – за нас. Ние трябва да се заемаме с него, аз съм сигурна. Чух доста обратна връзка от а, Съюзи на жените. Аз бях на времето председател на един женски съюз. Не можем да, очак... а, да чакаме. Те очакват от нас, всъщност. Аз ви моля да говорите с женските съюзи при вас, в вашите държави, какво можем политически да направим по-добре от сега и ние трябва да се борим за втория стълб в аграрния сектор, в аграрния бюджет. Общо в парламента, не само в нашата комисия. Има различни интереси, ние трябва ясно да покажем нашите интереси. Джордж Лайен в своя доклад направи добра, изготви добра основа. Ние допълваме това. Благодаря на всички и се радвам на доброто сътрудничество, което ни предстои. Благодаря. Благодаря. Приключихме за днес. Утре започваме в 10 часа. Заседанието на координаторите е в 9. Ние останалите просто смъртните, обаче ще дойдем в 10. Благодаря.